Chers collègues, je vous invite à gagner votre place. Уважаеми колеги, моля ви да вземете местата си. J'ouvre. Откривам днешното заседание на нашата комисия. Както вижте, дневният ни ред е много натоварен. Относно дневния ред, моля ви да, я, да го одобрите с, едно, с една промяна в отговор на искането госпожа Градия Сепал, а именно тя да може да ни представи и доклада си. Фондове на Европейския съюз за равенството на половете, веднага след съобщението на председателя. Ако нямате никакви възражения, приемаме дневни ред с това изменение. Тази сутрин имаше среща на координаторите. Бяха определени доклади, докладчици по досието финансови правила, които се прилагат към общия бюджет на Европейския съюз. Госпожа Гресле ще бъде докладчик. Качеството си на постоянен докладчик в Комисията по бюджети и тъй като се работи съвместно с Комисията по бюджетен контрол, Комисията по бюджетен контрол определи господин Ричард Ашвард за съдокладчик. Ще определим и докладчика за бъдещите перспективи за техническата помощ по отношение на политиката за сближаване. Аз ще се взема с тази задача. По доклада подобряване на пускащността и сътрудничеството по европейските структурни фондове ще бъде изготвено проектостановище и докладчика ще бъде от НП. Нашата комисия също така ще трябва да излезе с решение по трите инструмента, представляващи плана за външни инвестиции. Докладът за Европейския фонд за устойчиво развитие ще бъде изготвен от представител на социалистите и демократите докато ще бъде изместен съвместно с Комисията по развитие. Останалите доклади също ще бъдат изготвени от социалисти демократи от госпожа Гардия Сабало. Предвид факта, че госпожа Георгиева подаде оставка качеството си на комисар, отговарящ за бюджетите и човешките ресурси, си зададохме въпрос кога ще се проведе изслушването на нейният наследник. Изслушването ще се проведе след като приключи текущата бюджетна процедура. Относно мисиите и делегациите и изслушванията за 2017 година, променихме календара за посещенията и делегациите. Имаше предложение за посещение в Северна Ирландия в края на месец юли през Зелената седмица. Но по това време няма заседание в Ирландската парламента на Северна Ирландия, така че ще бъде изместено посещението през май, а посещението проведено през месец май е в Палестина ще се проведе в края на месец юли. По отношение на изслушаните ще добавим още едно такова, посветено на последиците от Брексит. И накрая, относно организацията на междупарламентарната седмица, която ще се проведе на между 31 януари и 1 февруари 2017 година. Взехме решение в пленарното заседание да, вземем, да включим в дневния ред собствените ресурси въз основа на доклада Монти, който ще бъде гласуван преди това. А по въпроса за различни семинари, които зависят от а, комисиите, бих искал да уточня, че трите комисии, които работят по темата са заетост, а, економически прешни въпроси и бюджети. Комисията по бюджети ще проведе, ще организира специфичен комисар, свързан с прегледа на МФР, ще разгледаме забавенията при изпълнението на програмите и със сигурност ще приветстваме опростяването, свързано с проекта за Омнибус. Enfin, en ce qui concerne la rémunération. И накрая, относно заплащането и доклада с специалния представител на господин Киран Брадли, решението на съда и искането направено на комисията по бюджети няма да се иска специфично и свързано с другите агенции на Европейският съюз. Това са съобщенията на председателя. И сега незабавно дам думата на госпожа Гърдия Сабал, която ще ни представи доклада си по средствата от Европейския съюз за равенството между половете. Много ви благодаря, господин председател. Най-напред бих искала да се извиня за това, че в последния момент поисках промяна в дневния ред, но ще трябва да ви не пусна за няколко минути, за да взема участие в друго заседание и затова исках сега да ви представя становището. Благодаря, че приехте искането ми за промяна в дневния ред. Става дума за едно становище, свързано с средствата, като отпуска Европейския съюз за равенството между половете. Това е един ангажимент, който е по Европейския съюз в рамките на хартата за основните права, като все пак си даваме сметка, че Европейския съюз полага усилия за постигане на това равенство между половете. При все това през последните години трябва да отбележим, че не се полагат достатъчно усилия. Ако погледнете последните данни, публикувани от Международния световния економически форум, който се прави оценка на разликата във възнагражденията възнаграждението между двата пола през от 2008 година наса, Не само, че няма напредък, а дори има връщане назад. И с да, настоящия ритъм ще ни трябва 118 години, а, за да се заличи тази разлика в възнаграждението, което получават мъжете и жените. Миналата седмица Исландия а, беше на първа страница всички вестници, защото съгласно на проучване, извършено в страната, при е, 8-часов работен ден от 14.38 от 14.38 минути нататък жените на практика работят а, без възнаграждение поради разминаването започнат между мъжете и жените. И вследствие на публикуването тези резултати, финландките решиха да протестират като спряха работа от 14 часа и 38 минути. Председателят, в колко часа започвате да работят? Защото, доколкото разбрах, аз от понеделник, 7 ноември, всъщност, на жените вече не им се плаща. От Шекрадия Сабало, да, това е друга възможно тълкуване, но дори и да искаме да докажем по този начин колко голяма е разликата, все пак не можем да спрем да работим предвид бюджетната помолителна процедура. Председателят тогава поздравявам всички жени, които в момента работят тук безплатно. Госпожа Гвадия Себал, не става дума само за разминаване в заплащането за мъжете, между мъжете и жените говорим за всички останали разлики в отношението между мъжете и жените. Става дума за социална справедливост, за економическа справедливост, за конкурентна способност. Беше проведено проучване на Еврофаунд, което установи, че загубата за Европейски съюз от липсата на истинско рамесло между мъжете и жените представлява 770 милиарда евро или два пъти годишния бюджет на Европейския съюз, ако искате да имате представа за какъв размер говорим. Редица международни организации смятат, че трябва да се вземе предвид това бюджетно измерение на неравенството между жените и мъжете, за да могат да се преодолеят всички тези разминавания. Ще спра до до тук, но все пак исках да ви представя общият контекст, за да сме наясно какво точно е положението и за какво точно говорим, когато говорим за неравенство между мъжете и жените. В това становище, е изготвено от Комисията по бюджети, бих искал бюджетните райдове да вземат предвид специфично равенството между двата пола, като конкретно изрично се казва кои са средствата и в кои, в кои части на бюджета се взима предвид този аспект. И а, винаги трябва измерението равно между половете да се взема предвид при оценката на отделните проекти. В а, текущата налична финансова рамка са отделени 670 милиона евро за равенството между половете, но предвид настоящото по настоя... данните, с които разполагаме, очевидно, че тези средства трябва да бъдат увеличени през следващата годишна финансова рамка, за да можем през целия програмен период да имаме много ясен подход по отношение на равенство между половете от 2020 година нататък. До момента имаше известна политическа воля за постигане на равенство между мъжете и жените, но сега трябва да преминем на следващия етап. Тоест да преминем от етапа политическа воля към конкретни действия чрез конкретни проекти. И в случая, който обсъждаме в момента, това би следвало да се бъде отразено и в бюджета, който би следвало да бъде инструмент за намаляване на това неравенство. Благодаря ви. Надявам се, че ще получа много важен принос ваша страна, който ще допринесе за намаляване на неравенството. Благодаря ви за представянето. Започваме размяната на мнение. Госпожа Клея Муди има думата. Много ви благодаря. Бих искал само да се възползвам от тази възможност да благодаря на Айдер за изготвеното от нея становище, защото становището и всъщност е към доклада, който аз изготвих в комисията по правата на жените. Приветствам нейното становище. Вярно е, че често средствата, идващи от бюджета на Европейския съюз са единствените средства в някои държави членки, които са обвързани с някакъв аспект целя с постигане на равенство между половете. Също така в Европейския съюз много често има добри намерения, но няма достатъчно добри, добро изпълнение на постигнатите цели. Тоест не винаги правим на практика това, което проповядваме. Затова становището е добро дошло както чрез своята яснота, така и чрез предложенията за конкретни действия, които може да подприемем, за да гарантираме, че ще се постигнат истински резултати с, с цел постигане на равно между половете чрез средствата от бюджета на Европейския съюз. Благодаря ви. Мерси. Благодаря. Мисля, че Госпожа Муди сподели това, което ние всички споделяме напълно. Така че давам думата на госпожа Градия Сабал, която всъщност всичко каза към момента. Госпожа Муди подчерта колко голяма разминамата в някои случаи между думите и делата. Безспорно това е вярно по отношение на равенството между мъжете и жените, но е вярно и за други области. По отношение на отражението на този аспект в бюджет за 2017 година, Ниенс Гайер ще ни даде своята гледна точка. Ähm, Благодаря много. Наистина мисля, че трябва да мислим малко повече и то по въпроса как конкретно става изготвянето на бюджета с оглед на равенството между половете. Това е неизменно изискване на парламента, което аз подкрепям и споделям, да, така е, но аз като докладчик е, по въпросите на бюджета взех нещата при сърце и се разпитах колеги специалисти. Какво конкретно правите? Какво значи прословутия джендър баджетинг, като се стигне до е, цифри, като се стигне до числа? като се стигне до политическите цели на Европейския съюз, облечени в е, математически израз и тук малко изпадам в безтегловност, защото поне моето наблюдение е, че не сме стигнали кой знае колко напред. Да, абстрактно може да се каже да насърчаваме инициативи в полза на жената. Хубаво, какво? По, казвам, посочете пример и ми казват Например, в градовете да се използва, да се насърчи използването на обществен транспорт, тъй като жените е, карат по-малко коли от мъже, значи е, да подкрепим обществения транспорт. Хубаво. Това добре. Но как е, правим прословутия джендър баджетинг в европейски мащаб? И аз наистина се занимавам с това въпрос, той ме тревожи. Занимавам се с проверки, разследвания и в рамките на нашата комисия и приканвам да обърнем по-сериозно внимание включително и в и проучване е, за примери от е, държавите членки, от страни от ОИСР, защото ми се иска да приложим това на практика, но някакси не ми стига въображението как точно да отразим нещата. Как конкретно да облечем в политически стъпки и дейности е, този gender budgeting? Enfin, dans les rémunérations des collaborateurs, по отношение на възкрешението, което получават нашите сътрудници, предполагам, че няма разлика в започването за мъжете и жените в Европейския съюз и Европейския парламент. Господин Дюпре беше докладчик за бюджета на Европейския парламент за 2016 година. И, нали, няма дискриминация тук? Илиана, президент. Безспорно има такава, но установяването и не беше част от мандата ми, или поне не можах на пръв поглед да я видя. Мисля, че всички споделяме е, общата ни цел, а именно постигане на истинско равенство, ще мъжете и жените. Така че напълно подкрепям е, насоката, предложена от е, докладчика ни госпожа Градия Савал два въпрос. Един е семантичен, другия е по същество. Започваме с семантичния въпрос. Мисля, че не можем да си позволим да говорим за пол, говорим за джендър или пол в социологическият е, смисъл на думата. В превода на френски обаче все още продължава да се използва понятието пол вместо понятието джендър, а разбивката трябва да се прави по джендъра, не по пол. По принцип нямам нищо против да се използва терминът пол или секс на френски вместо джендър, но нека поне да е ясно каква терминология използваме, да има последователност при използването й. Втори въпрос е по-скоро по същество. В точка втора и искате да има показатели, които трябва да се прилагат при подбора на всички проекти, на всички действия, които да включат специфични за пола показатели. Но ако вземем преди всички действия, тук стигаме много далеч. Ако искате още на етапите на изготвянето на програмата и на резултатите от програмите, добре. Но да искаме на, всяк, на всеки един етап, на всички действия да се използват такова такива показатели. Ами ако имате проекти, които са е, които обхващат е, огромен брой действия, трябва ли действително да има такъв е, показател, който да включва специфични за пола аспекти? Струва ми се, че прекалено много ще претоварим бюрократично положението. Така че смятам, че трябва тук да се пренапише този, тази точка втора и да стане ясно, че в целите на проектите трябва да се вземат предвид тези показатели, че при оценката на резултатите трябва да се направи проверка дали тези цели са били изпълнени, но да се изисква прилагането на такива показатели на всеки етап, на всяко действие. Тук ми се струва действително, че стигаме прекалено далеч и че е, тежестта действително прекалено голяма. Председателят, е, госпожо Гради, се постигнахме до момент на раздора. Всички сме съгласни с основната ни цел, всички искаме да има просяване на процедурата, но ако поне обществените поръчки, а знаете, че Европейския съюз е, непрестанно се занимава с обществени поръчки, нашия бюджет, бюджет на преразпределение, който работи в основа на обществените поръчки, действително ще бъде е, непоносима голобусканица, ако трябва да се прилагат тези показатели на всеки етап на всяко действие, така че трябва да намерим някаква по-обща редакция. И някак си по-естествено да се включи в начина по който работят по принцип служителите по обществените поръчки. В заключение, госпожо Гория Спал, имате думата. Благодаря ви, господин председател. Ами, не, пус... не, иска... не пусках думата, за да отговоря на колегата Клер Мой, защото с нея напълно прекрасно се разбрахме. Но председателят ще искате да говорите на господин Дюпрен, безспорно. Госпожа Градия Бал, да. Може да стигне до някакъв проблем с а, а, разясненията. На първо място към коментар на господин Дюпре имаше проблем с превода. В оригинала беше изготвен на английски. Там се говори за gender specific. Това е термин, който се използва, но това е важен елемент, защото в терминологията, която се използва във всяка държава членка, трябва да се вземе предвид този аспект и трябва да се усъвремени съответно терминологията. Така че ако трябва да се промени понятието, променете го на съответния език. А за показателите не се иска да се, да се добавя използването показатели на всеки етап, на всяко действие, да се увеличи бюрократичното бреме. Не, целта е да се предоставят информации, които да отговарят на критериите заложени за изпълнението на бюджета на Европейския съюз. Във, всеки, във всяка една от политиките да има а, усилия за намаляване на равенството между половете. При всеки един проект с финансирането в Европейския съюз се прави оценка за европейска добавена стойност и предполагам, че никой не би се противопоставил на подобна оценка. Ако бюджета няма да добавя, европейска добавена стойност, тогава няма нужда той да бъде финансиран с европейски средства. Същото ем, въжи и за равенството между мъжете и жените. Имаме нужда от действия, които да са наложени в правилната посока, единствено да водят до реални е, промени. Това е основната ни цел. Ако не го постигаме, значи сме се объркали в подхода. Не искам да има оценка на всяко действие, на всеки един етап, но имаме нужда от ясни цели и ясни показатели за оценка на резултатите. И оценката трябва да се извършва въз основа на показателите. Ако не разполагаме с надежни данни, няма как да знаем дали сме постигнали целите, които се стремим да постигнем. Господин Дюпре, виждам, че отново посочите текста. Ако е, ако е наясен, може да обсъдим проблема, но сега няма нужда да повтаряме до безкрайно и също нещо. Също въжи за някои конкретни отраслови политики, като политиката за младите хора, политиката за заетост и т.н. Трябва да можем да се съсредоточим върху резултатите и да имаме ясни показатели, за да видим дали поставите ни цели са изпълнени. Добре, с а, това съгласие мисля, че може да приключим. Спомням си едно изследване, което беше изготвено от външен подизпълнител и действително беше много интересно да чуем резултатите, но ако трябва да си представим какви действия трябва да изготвим, за да приложим на практика заключението това изследване, се оказа доста по-сложно. Крайна срок за нас е на изменение 14 е ноември в 12 часа на обяд. На 8 декември ще гласуваме становище в комисията го причети а, водещата комисия, комисията по правата на жените, ще гласува своят доклад на 25 януари. Благодаря ви, госпожо Градия Сабал, за презентацията на вашето становище. Тя наистина доведе до много интересен дебат. Със сигурност ще се върнем отново на него. А сега стигаме до а, изследването посветено на цената на липсата на агенции от значение за вътрешния пазар. Янс Гейер отговаряше за изготвянето на това поручване, така че ще му дам думата преди да поканим експертите Чак Малан, но когато прекрасно добре дошъл да ни представи своето поручване. Благодаря, господин председателю. Доста задачи имам тези дни в бюджетната комисия, но като постоянен докладчик за агенциите. Шинес, шин ми се стори уместно да предложа това проучване. Искрено се радвам, че координаторите споделиха моето разбиране. Уважаеми колеги, бюджета от няколко години поиска изготвяне на цитираното проучване какво би ни струвало едно несъществуване на Европейския съюз? И се установява, че излезе една сума от хиляда милиарда които се подават, в, се въвеждат в обществения бюджет за това, че определени задачи се поемат от Европейския съюз централно. И това ме накара да се замисля за агенциите. Тогава правих първите си стъпки в бюджетната комисия и ме поканиха в немската телевизия и накрая водещата ме попита къде можем да направим економии, което ме свари неподготвен. Знам, че не е толкова лесно да се пести от бюджета. Обикновено има добри идеи какво да се направи с парите и изтеглянето им не е толкова, как да кажа, моето амплуа. И измрънках нещо в отговор и в края на интервюто ви попитах какво сте имали предвид. Тя ми каза, ми за агенциите си мисля, мислех, едва ли са ни необходими. И от тогава се вгледах в тази тема, поговорих с евроскептиците, които доста произволно настояват агенциите да се закрият. И, и най-интелигентният им аргумент е, ами много са. Така че Замислих се дали всички тези агенции изпълняват своите задачи, дали тези задачи са актуални, но в края на краищата има смисъл да се уверим, че работата, която вършат на агенцията, агенциите наистина помага на Европейския съюз. Това беше идеята на проучването. И ако определени задачи на агенциите за от вътрешния пазар могат да се поемат от държавите членки, от регулаторните органи на държавите членки, и, а, или Европейската комисия, значи може би резултатът е добър. Това е моята идея. С интерес очаквам представенето на проучването. Господин Джак Малан ще отговори на нетърпението на господин Заповядайте. Well, thank you. Thank you very much. Благодаря ви за поканата днес да ви представя резултатите от проучването за цената на липсата на агенции и начина по който това ще се отрази на вътрешния пазар. Тези резултати все още са неокончателни, тъй като сме в процес на финализиране на проучването. А, самия процес на финализиране ще отнеме малко по-дълго време, така че това е просто една предварителна версия на заключенията, така че моля ви гледайте на тази презентация по този начин. В рамките на тези 15-20 минути, които са ми отпуснати, бих искал да направя кратък преглед на целите и методологията, използвани в проучването. Ще ви представя и някои заключения. И така, какви са целите на това проучване? Най-напред да се види ефекта на действащите агенции върху европейския бюджет и националните бюджети, да се вземе предвид дали този ефект можеше да е различен, ако бяха използвани някакви альтернативни решения. Дали ако на национално равнище се предоставяха подобни услуги вместо на европейско равнище, какъв ще да бъде ефекта. На следващо място се прави сравнение на разходите и на ползите – ползите, които биха възникнали, ако агенциите играят роля по поддържането на хармонизиран стандарт в държавите членки. Също така, добавената стойност за трети държави, държавите членки, международните организации. Обхвата на настоящото проучване се ограничаваше до 7 агенции. Тази е за интелектуалната собственост, за авиационна сигурност, за лекарствата, за химическите продукти, както и трите финансови надзорни агенции, Европейския банков орган, този за ценните книжа, ЕСМА, както и ЕИОПА, Агенцията за пенсионното осигуряване. Проучването, което проведохме, отне 2-3 месеца и обхвана доста проучвателна дейност, дискусии с агенциите, с националните власти, с компании като Airbus, например, асоциации, като например Европейската федерация на фармацевтичните агенции. Съвсем накратко във връзка с метода, който използвахме в проучването. Цената на липсата на агенции бе упомената, като се прави разграничение между отделните виждания по въпрос. Метода обаче, който се използваше, можеше да е различен. В проучването за липсата на Европа използвания метод беше различен. Тук, в това проучване, ние изискахме от агенциите да помислят за това, което можеше да се случи, ако те не съществуваха. Така че подходът е различен. Бяха разгледани три основни сценария. Първият е при липсата на промяна, т.е. сега действащата ситуация – На следващо място, сценарият за най-доброто, което може да се случи или най-малко лошия сценарий, който е вторият сценарий всъщност, най-лошият възможен. В случая, в който всичко се поема от държавите членки, но регулаторната в рамка, рамка, извинете, включително и взаимното признаване, продължава да действат. Това всъщност беше най-малко лошия сценарий или най-добрият такъв. А последният сценарий е най-лошият сценарий, в който постепенно европейските агенции и компании използват услуги, които могат да бъдат регистрирани по-отделно в различните държави. В този случай имаме различни агенции в различните държави членки. Сега съвсем накратко бих искал да се спра по-подробно на трите сценарии, които ви описах, може би на двата, които представляват най-голям интерес за вас. Ако като изходна точка вземем настоящата ситуация, това означава, че тези седем агенции, които бяха включени в проучването, имат общ бюджет от малко над 1 милиард евро или това са 13% от общото финансиране на всички европейски агенции. Важно е да се подчертае, че много малък процент от тази сума се финансира от европейския бюджет. Около 18 милиарда евро. Защото по-голямата част от тези агенции генерират приходи, които им позволяват да покрият разходите си, тъй като те таксуват организациите, които използват техните услуги. Например, Агенцията за интелектуална собственост и Агенцията за лекарствени продукти осигурява 19% от финансирането си посредством таксите, които налагат за регистрирането на услугите, например, в тази сфера в Европейския съюз. Относно агенциите за финансов надзор, надзор Те в по-голяма степен зависят от европейския бюджет. Така, например, Европейския банков орган за 2015 година има бюджет от 30 милиона евро. 40% от тази сума идва от европейския бюджет. Но като цяло е важно да се подчертае, че цената на тези агенции не зависи изцяло от европейския бюджет. Ако помислим за това, което би се случило, ако нищо не се промени, и от това, което чухме от агенциите, излиза, че най-вероятно може да се намали тяхната ефективност, но ще се подобри производителността. От статистиките, които получихме от повечето от тях, стана ясно, че от патентите, услугите и така нататък се стига до увеличаване на приходите, докато разходите по действието на агенциите намаляват. Някои агенции ще намалят разходите си, но като цяло определено разходите ще падат за всички. Сега да погледнем първият от двата сценария, които засегнах накратко. По смисъла на този сценарий, регулаторната рамка ще продължи да съществува и да действа. Функциите на европейските агенции ще бъдат възприяти от компетентни органи в държавите членки. На този етап на проучването смятаме, че това би генерирало допълнителна цена от 160 до 170 милиона евро годишно – ако задачите на европейските агенции бъдат прехвърлени на държавите членки. Тези допълнителни разходи ще а, дойдат от, създаване, от необходимостта за създаване на нови компетентни органи, както и от необходимостта да се изпълняват повече функции от тези, които аген... европейските агенции изпълняват по-настоящем. Тези допълнителни разходи ще се разпределят по-равно между държавите членки. Например, Агенцията за безопасност във въздухоплаването. В това отношение, ако тази агенция не съществува, Франция, Германия, Обединеното кралство, където този сектор е развит, ще поемат основната част от отговорността за безопасността на новите а, услуги и продукти и ще го правят от името на другите държави членки. Друг пример е патентната агенция. Вероятно, държавите членки ще трябва да увеличат работата на национално равнище в това отношение. Разпределението на допълнителната цена в този случай ще зависи от значението на отрасъла за различните държави членки. Ще зависи от значението на пазара, който по-настоящем използва продуктите и услугите на съответната агенция. Преминаваме към вторият сценарий. Това е случаят, в който, ако няма агенции на европейско равнище, даден момент в бъдещето, регулаторната рамка вероятно ще се разпадне, тъй като ще се подкопае взаимното доверие компаниите в единния пазар ще трябва да започнат да регистрират продуктите си в различните държави, откъдето идва и увеличаването на разходите от премахването на агенциите. На национално равнище ще има такси. Да, те може да са по-низки, ако се таксуват услугите от националните агенции. Но ако трябва да регистрирате продукта си в няколко държави членки, тогава определено, като съберете всички такси, сумата, която ще платите накрая, ще е по-висока, отколкото тази, която плащате на Европейската агенция сега. Събрахме различна информация за този случай. Решихме, че във втория случай, ако компаниите трябва да се обърнат към компетентните органи в различни държави членки, за да регистрират продукта си, това може да доведе до а, такси на стойност 500 милиона до 1 милиард като голяма част от тях ще трябва да бъдат поети от държавите членки от техните компетентни органи. Цифрите, които ви цитирах преди малко, включват и някои така наречени скрити разходи. Защото не може да гледаме на въпроса само с гледна точка на компаниите, които ще трябва да плащат допълнителни такси. Да не забравяме разходите по изготвянето на заявките за регистрация за различните компетентни органи в Европейския съюз Имайки преди времето, с което разполагахме е, и с ресурсите, не можахме да навлезем в подробности в това отношение, но е, това, което ни казаха различните компании, беше, че тези скрити разходи ще бъдат огромни и ще надхвърлят разходите по регистрацията на продуктите в държавите членки. На следващо място количественото изчисляване на цената – на липсата на агенции на европейско равнище трудно се изчислява всъщност. Много е трудно да се каже какво е количественото измерение на ползата от тази липса на агенции за единния пазар. Има и други е, разходи, които също не могат да бъдат определени количествено. Всички тези агенции са важно средище на експертен опит. Европейската агенция за лекарствени продукти обединява към 400 експерта, които дават своето становище при оценката на лекарствените продукти. Събира се информация от целият Европейски съюз и по този начин информацията може да се разпространява много по-лесно, отколкото ако трябваше да следваме подхода държава по държава. Агенциите играят и важна международна роля. Така, например, в областта на въздухоплаването ни бе казано, че ще се върнем към 60-те години, ако не разполагаме с такава агенция, защото всяка държава ще трябва да има различна система за сертифициране на самолетите, които е, се използват в Европейския съюз, а държавите членки могат да използват различни системи. Европейските производители също ще бъдат засегнати, защото Европейската агенция по-настоящем полага, помага извинете, на нашите компании с експертен опит, когато те изнасят на световната сцена. Ако бъдат затворени европейските агенции, това ще се отрази на местната економика и на държавите, в които тези агенции имат седалище. Това означава загуба на около 3500 работни места. Някои от тези постове ще бъдат открити другаде, може би тук в Брюксел, за да може някой да поеме тази функция, която агенциите вече не изпълняват. Целта на хората, които изпълняват тази функция, ще бъде да помогна на политиците в Брюксел при вземането на решение. Някои от тези функции са свързани и с конкретната политика и най-вероятно тези функции ще трябва да бъдат възприяти от някой орган тук в Брюксел. Пряката загуба на работни места е доста значителна. Ще има и непряка загуба на работни места също така. Огледнахме какви ще бъдат последствията за европейските институции, най-вече за Европейската комисия. Ако европейските агенции и техните функции не се прехвърлят към държавите членки, а към някоя институция, например Европейската комисия, тогава Европейската комисия би могла да набере допълнителен персонал или да използва вече наличния такъв, за да може той да изпълне тези функции. Но би било трудно при положение, че имаме бюджетни ограничения. Възниква и въпроса за независимостта на съветниците. Много трудно би било да се комбинират по този начин различните функции. И накрая, какви са заключенията от нашето проучване и бих искал да повторя, че все още не сме изготвили официални заключения. Към този момент можем да кажем, че съществуването на агенциите ни струва много по-малко, отколкото ако тези агенции бъдат ако функциите на тези агенции бъдат възприяти от държавите членки или комисията. Но тук говорим за ситуация, която а, всъщност не е налична. Това е една хипотеза. Може би по-подробно трябва да се вгледаме в тези седем агенции, но освен тях има и други, които също играят важна роля във вътрешния пазар. Смятаме, че ако това проучване се окаже полезно, то тогава би било добре да се вгледаме в разходите и ползите и на други агенции, които работят в това отношение. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, господин докладчик. Сега позволете да се обърна към господин Гайер, дали търпението му е било възнаградено. Нека го чуем. Господин Гайер. Доволен съм от чутото и от резултатите, защото се, те съдържат някои важни подлежащи на квантифициране и не непременно констатации за ролята на агенциите. Това е свързано с функционирането на единния пазар, но и с конкретни услуги, които се изпълняват централно, вместо да се разпръскват из 28 държави членки. И всъщност това може би най-важната цифра, не толкова за публичния или за европейския бюджет. Закриването им би довело до кой знае какво, но разходите, които ще възникнат за бюджет, националните бюджети от едно закриване ще бъдат сериозни. Един милиард е стряскащо висока сума. Така че мисля, че това, което ни помага много в политическия дебат и с аргументи е, че може би когато можем да обсъдим по-широко резултатите от проучвания, ще стане ясно за какво говорим е, по отношение на агенциите едно проучване ясно може да покаже, особено ако е насочено към конкретна диаотрасъл, колко са полезни те да речем, въздушния транспорт и фармацевтичната промишленост, те са много важни партньори за достъпа на тези промишлени отрасли до единния пазар. Там агенциите играят важна роля. Ако говорим за гарантиране способността на тези агенции, мисля, че има смисъл да си припомним тези е, числа, защото сега не искам е, да си припомням болезнения опит е, за досегашните и разговорите за досегашните такси и въпроса може ли излишъците на, от агенциите да се използва за финансирането им. Сега да не се връщаме към това, но точно като говорим за това, е, си спомням какво казва европейското въздухоплаване, когато изготвях становището за ЕАСА. С една дума казано, пред, представителя каза, за нас не е толкова важно колко са високи таксите, по-скоро колко бързо може да работи агенцията и доколко тя може да бъде в състояние да изпълни очакванията на съответния европейски отрасъл. Например, сертифициране на нови европейски продукти, които да могат да излязат на пазара. Така че е, аз във всеки случай ще се занимая подробно с тази студия, след което за различните ни задачи в областта на бюджета, но и бъдеща уредба е, ще бъдат в фокуса на моето внимание, за да подготвя аргументи за тях. Господин Арти, благодаря. Сега давам думата на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 Нашата комисия много внимателно следи работата на агенциите и резултатите. Понякога сме много категорични и безкомпромисни. Не приемаме да ни е, омайват с е, хуба приказки как всичко е наред. Понякога се ровим сериозно. Понякога дори не сме ги освобождавали от отговорност, ако не сме смятали, че това е редно. А, аз отговарям в рамките на НП за агенциите като постоянен докладчик и смятам да ги посетя до 2019 година. Ще ги обиколя всичките, ще прекарам поне половин ден във всяка от тях, за да изслушам какви са техните проблеми през последните 3-4 години работя за освобождаването от отговорност и аз самия се натъквам на трудности да обясня пред журналистите за какво ги имаме тези агенции. От една страна, разбира се, мога да кажа, те са чудесни е, агенции с чудесни служители, но имаме затруднение с освобождаването от отговорност. И ако не можем да ги освободим от отговорност, е, въпросът е и причината е, че те не могат да докажат колко е, полезна, колко добра работа са свършили. Джек Мали ни представи настоящия етап, така да се каже, предварително проучване. Това не е окончателния вариант. С нетърпение очаквам окончателните резултати защото аз лично съм убеден, че европейските агенции са полезни и ефективни. Защото смятам, че ако тръгнем да имаме 28 агенции по въздухоплаването в отделните държави, членките тръгнат да правят проверки, да издават документи, е, бихме се затруднили сериозно е, освен това, броя на компетентните експерти е една шепа хора. Не зная колко имате вие във вашите страни. Е, колегата, е, надявам се, няма да ме нахока пред вратата е, за казаното, но да кажа, ще посоча Люксембург, Прибалтийските републики. Те просто нямат възможност да имат такива толкова много специалисти. Просто въпросът е да имаме цифри. Какво би струвало да имаме 28 агенции с една и съща задача? Посещавал съм такива агенции, гледал съм как се обменя информация, как се събират данни, работи се просто изключително ефективно. И ако си представим, че 28 европейски агенции тръгнат да проверяват нещо или да изричат забрани, ако възникне някаква ситуация, ще бъде много трудно. Така че много се радвам, че темата е на нашето внимание и ще се радвам, ако тя отново бъде тема за дебат. Мисля, че агенциите са едно богатство на Европейския съюз, но то не винаги се оценява по достоинство. Председателят благодаря. Има ли други желаящи да вземат думата? Господин Марган, заповядайте. Е, искам да кажа само едно нещо. Или няколко съвсем да поставя няколко конкретни въпроса. Много интересно проучване ни представихте то тръгва от една изходна хипотеза, именно, че ние оценяваме агенциите и тяхната работа, но всичко се гради на презумцията, че действието им, и това е най-важно, че се нуждаем от работа на европейско ниво. Но може би е добре да разгледаме тази хипотеза малко по-подробно, да бъдем по-прецизни. И трябва също да разгледаме различни опции, различни инструменти. Съществуват тези агенции, но понякога може съответните задачи да се изпълняват от комисията. Тоест много от тези задачи в, национ... в държавите членки не се изпълняват от агенция, от съответни компетентни органи. Не твърдя, че това е по-доброто решение, но като говорим за економия на разходи, нека не изхождаме от 28 самостоятелни агенции за различни области е, говорим основно за седем от тях, но можем да разгледаме всички. Трябва да се помисли дали може оперативно да се стигне до економия на разходи. И още един политически въпрос, който може би не се отнася пряко до вашето проучване, но все пак. Таксите и правилника за таксите на агенциите. трябва да покриват техните разходи. А, ни, нещата стоят по различно, по различен начин в държавите. Ако услугите се извършват ефективно, а това е необходимо, тези услуги е, си струват е, цената. Така че това са моите въпроси. Бих се радвал да имаме такова проучване и за другите европейски агенции. Председателят, благодаря господин Мара, Марагал, господин Донано. Само искам да попитам на каква база са подбрани точно тези агенции. Това ще чуем след малко, казва председателя. Има ли други желаящи да направят изказване? Господин Депре. Мерси, президент. Благодаря ви, господин председател. Не, напред бих искал да отбележа, че се радвам от а, основното заключение. Щяхме повече да се притесним, ако изводът беше, че европейските агенции струват повече и дават малко резултати. Тоест, радвам се, че не се оказаха верни сценари, първи сценарии втори. още един въпрос а именно каква, какви са допълнителните разходи за някои агенции? Не могат, това не може да се приложи във всички области. Какви са допълнителните разходи свързани с създаване на една агенция, преди факта, че някои от мислите им биха могли да бъдат извършени от администрацията. Не казвам, че това може да се случи във, във всички случаи. В някои случаи имаме нужда от сравнително независими агенции, които да изпълняват дадени мисии. С това на практика допълвам въпроса на господин Марагал. Става ми се, че този етап не е е обхванат в изследването. Трябва да видим в кои случаи има нужда от независим орган, който да не е под контрола на, на администрациите, но в някои други случаи това не се оказва задължително. Вторият ми въпрос от бюджетна гледна точка – за бюджета за, на Европейския съюз и сравнението с държавите членки се намаляват а, а, разходите, защото има такси за използване на услугите на агенции, които се плащат от а, техните ползватели. Това обаче не въжи за агентите, които нямат подобни приходоисточници. Същата ли логика се прилага и в този случай? Бих искал да ме опетите, към момента обаче не съм напълно убеден. Благодаря ви. Някой друг иска ли думата? Не. Така че с ваше позволение успяхте ли да се уверите, че всяка една от тези агенции действително е нужна? Понякога ми се струва, че създаваме агенция, защото това се харесва на дадена държава членка, т.е. за да има агенция и на нейна територия. Въпросът ми е дали всяка от тези агенции наистина има нужда и дали има добавена стойност. Освен това, успяхте ли да докажете, че налична Европейска агенция прави ненужни агенциите или администрациите в съответните държави членки. Тоест в кои случаи европейските агенции на практика обединява на европейско равнище съответната дейност и че по този начин води до съкръщаване и намаляване на разходите, защото се работи на европейско равнище. И накрая Оказва се, че Европейската служба за интелектуална собственост, която се намира в Испания, всъщност има излишък. И когато се опитахме да съкратим този излишък, стана неясно, че това не е възможно, защото по този начин ще има нелоялна конкуренция спрямо агенциите на национално равнище. Това вярно ли е? Ако е така, може ли по някакъв начин да го осъдим достатъчно строго, за да може здравия разум да наделее? Господин Малън, ако обичате да отговорите на всички тези въпроси, възможно най-спито, защото дневният ни е доста натоварен. Благодаря много. Нека да се спра на някои от поставените въпроси, някои от... бяха просто коментар. Да, факт е, е че е, е, трябва да се е, докаже ефективността на агенциите, мисля, че можем да кажем, че те работят все по-добре, но последното което бихме казали в нашето проучване е, че няма нужда от по-добра економическа ефективност. Вярно е също това, че агенциите редовно про провеждат оценка на постигнатото от тях, но не винаги успяват да представят в най-добра светлина своите резултати. Не, не успяват да демонстрират как, с какво са допренесли за Европейския съюз. Въпросът за други агенции, които налагат такси, е наистина интересен въпрос. Ние смятаме, че е, агенцията за европейските пазари на ценни книжа, една от трите за финансовия сектор, в момента се занимава с въпроси, които са пряко свързани с пазара и това е важен въпрос, на който агенциите трябва да дадат своя отговор. Как те покриват разходите за своята дейност извън това, което получават от европейския бюджет също бе поставен въпроса е, за е, някои резерви, които се формират, т.е. Е, излишъци, които може би трябва да се върнат в бюджета. Аз не бих възразила обаче, че тези агенции са полезни. Във всички случаи те работят по-добре, отколкото работата, ако работата се поемаше от държави членки. Трудно могат да се намерят контрааргументи. Мисля, че е, се постигна ясен контакт консенсус не само между а, европейските агенции, за тях това е ясно, но и между представители на европейския бизнес, които ползват а, техните услуги, че това много ги облегчава. И те са категорични, че иначе биха имали много по-високи разходи, ако трябва да работят с отделни държави членки. Така че това трябва а, да се вземе предвид. Не може да се подминава председателят. Благодаря и накрая е, да чуем отново докладчика. Нямам кой знае какво да добавя, господин председателю. Председателят е, казва добре. Микрофон за оратора. Сега ще преминем към следващото представяне на проучване, което се отнася за мерките и размера, разходите за прилагане на политиката, изпълнение на политиките и е, цената на всяко евро от европейския бюджет в изпълнение на европейските политики в различни държави членки. Господин Мюресан е, отговаря за този въпрос. Давам му думата за кратко встъпително изказване. Благодаря, господин председателю. Първо бих искал да изкажа благодарност на екипа, който изготви това проучване относно разходите на държавите членки за достъп до европейско финансиране от бюджета и на вас благодаря, господин председателю, лично за положените усилия да се стигне до това проучване, защото екипа и консултантите трябваше да имат достоверна информация от Европейската комисия. И тъй като комисията не не, беше много склонна да ни предостави акуратна информация, за да изпълним задачата си. Благодарение на вас и на госпожа еврокомисар Георгиева успяхме да проучвателите, и следователите успяха да получат необходимата информация. Благодаря на вас лично и на госпожа Георгиева за положените усилия, така че да тази, това проучване да стане факт и да позволи и благодарение на което и парламента е, е, може да го е, чуе. Сега, презентацията и целта беше да се определи размера на разходите за националните е, органи за достъп до еврофондовете също какви са разликите между програми с едно и с смесено управление, къде разходите са твърде високи за бенефициентите, особено е, предвид общата сума, която получават от европейския бюджет. Ако бюрокрацията и разходите в някои политически области могат да се окажат твърде високи и е обезкуражаващо високи за потенциалните бенефициенти, трябва да се помисли за това. Има и интерес интересни наблюдения относно проекти с пряко управление. Ясно е, че разходите в този случай са по-малки. Е, разбира се, съотношението е различно за едно крупно учреждение или малко или средно предприятие. Разбира се, проучването няма претенцията да изчерпва въпроса за управлението на европейските фондове, но очертава някои затруднения и постижения, а също и добри практики за по-добро изпълнение на нашите проекти, така че парите бързо и лесно да стигнат до бенефициентите, но и в условията на разумно и солидно финансово управление, недопускащо измами. Ще спра до тук с моето встъпление. Очаквам презентацията и дебата. Сега да чуем експерта който ще, от кабинета на господин Влад, който ще ни представи в основни линии това проучване. Кой ще вземе думата, господа? Имате я. Благодаря ви, господин председател. Господин Могасанов, по време на Европейския парламент за мен ще бъде удоволствие да поставя основните заключения на това важно И Припомням, че цел на това проучване беше да разберем какви са разходите свързани с безвременните средства, отпускани в Европейския съюз и да се премахнат липсите, е, е, инструментите, които намаляват ефикасността на достъпа до тези средства за целта. Трябваше да разгледаме как се осъществява процеса на отпускане безвъзмездни средства и го направихме въз основа на данните, получени от държавите членки, Европейската комисия и бенефициентите. Въз основа на тези данни успяхме да установим някои от основните елементи, водещи до неефикасност и изготвихме някои препоръки, които ще споделя с вас в края на изказването си. Припомням ви, че сме случили върху няколко програми върху конкретна способност за економически растеж, създаване на работни места, социалния и териториално сближаване и устойчив економически растеж. Или като цяло хващаме близо две, две трети от а, всички програми, които са свързани с безвъзмезно пускане на средства, което е доста значителна част. Както знаете, опосяването и хармонизацията на законодателните разпоредби за отпускане на безвъзместни средства са едни от основните основания за притеснения за крайните бенефициенти от, да, от дълго време насам. По този начин те тези възпрепятстващи законодателни правила на практика увеличават цената на достъп до средства от Европейския съюз. Като вземаха вид спецификите на различните програми, стана ясно, че финансовите регламенти като цяло предоставя водещи принципи, за условията за здравопазване, безопасен труд и опазване на околната среда. А освен това, всяка една програма има специфични е, правила, свързани с нейният конкретен характер. По този начин е, може да се стигне до евентуален е, административна тежест, свързана с дадената програма. Така, например, изисквания свързани с одита, с е, мониторинга и възстановяването на неправомерно получени средства. Също така става ясно, че има различни правила. Така, например, една програма за студентска мобилност не може да бъде управлена същите правила като една мащабна програма за транснационално сътрудничество по страна на научните изследвания. Също така целта ни не бива да бъде максимална е, хармонизация на всички програми, а да ги хармонизира само там, където това се оказва нужно. Като погледнем процеса за отпускане на безвъзмезни средства, като цяло той е доста сходен в всички програми. Виждате на слайда пред вас процесът, който състои основно от три части. Първата част е обявяването на търг за подаване на кандидатури. Следващият етап е прилагането, т.е. отпускането на за средства и на третият приключването на проекта. Зависи вече от тук нататък каква е формата на управление, дали е смесено или едностранно и въз основа на това се управлява по различен начин на процедурата, т.е. може да се управляват от европейските агенции или национални агенции в няколко случаи. На всеки един от етапите на процеса кандидатът за грант, в случай в който е одобрен, се превръща в бенефициер и той участва активно в процеса. В първият етап се търсят кандидатури, подпомагат се организациите, които изготвят своите кандидатури, договаря се проектите и нататък. И управляващият орган на този процес се нуждае от значителни финансови средства, човешки ресурси, и за целта трябва да вземат участие всички заинтересовани страни. След това ще се съточим върху цената на целият този процес. Тъй като финансовите отдели на Европейската комисия не можаха да ни предоставят всички пускани данни по време изготвянето на поручването. Разходите, които ще ви представим, трябва да се разглеждат само като случаи на проучване и трябва да се екстраполират с известна предпазливост. Също така трябва да отбележа, че не получихме данни за разходи за Erasmus Plus, така че Erasmus Plus не се включва тук нататък до края на изложението ни на европейско равнище и отново в, в, в рамките на програмите, които сме включили в а, началото без Еразъм Плюс. Съюз изразходва близо 300 милиона за прилагане на програмите и за надзор на управляващите органи. Ако а, разгледаме близо цен, а, с разходите, става ясно, че 0,83% и близо 1% са разходите от страна на Европейската комисия, а за съвместното управление близо 0,10% от е, общата стойност на проекта. В случаите на пряко управление разходите са между 0,5 и 1,6%, което всъщност е доста широк е, спектър и възоснова на случаите, които разгледахме, се оказва, че при смесеното управление варира от 0,07% до 0,15%. Тези големи разлики могат да се обяснят с различните фактори, водещи до увеличаване на разходите. На първо място конкретният проект е основен фактор, както и съответното законодателството или равнището на автономия. Ако погледнем какво случва национално и регионално равнище, се оказва, че Процесът е много сходен в процес, който по Европейската комисия при прякото управление. Тук се смята, че средната цена е 5,05% и ако разгледаме различните разгледани случаи, разходите варират между 3 и 10% в зависимост от конкретния случай. Ако погледнем какво се случва на равнището на бенефициент, бенефициарите. В случаите, които сме разгледали, разходите за тях варират между 1% и 19% от общата стоеност на проекта. Т.е. тук е най-голяма разликата между цената, която плащат бенефициарите. И тук основният фактор със сигурност е размерът на средствата. Тоест, дори и бенефициери, които искат по-малък размер средства, трябва да преминем през цялата процедура и съответно се оказва, че те, те винаги плащат същата цена, което показва, че пропорционално плащат по-висока цена за по-малко средства, които са получили. Така че някъде между 20 и 30% от разходите, които са разходите за бенефициарите са свързани с а, процедурата и те е, трябва да заплатят тези разходи и случаите, когато тяхната тях кандидатура не бъде одобрена. Трябва да отбележим, че Европейската комисия вече е предприела редица инициативи за опустяване. Въпреки това, въз основа на онлайн анкети, разговори с а, бенефициери, срещи с председатели и директори на изпълнителни агенции, се оказва, че все още има известни административни тежести погледнем на европейско равнище, става дума за нехармонизирани процедури, за много тежки бюрократични процедури, изчерпателни екзанте анализи на исканите средства и като цяло липса на хармонизация, на различно равнище на цифровизация и на автоматизация и различно равнище на задълбоченост на анализите и контрола. Ако погледнахме в случая национално и регионално равнище, административното време е свързано най-вече с изискванията за изчерпателно докладност на Европейската комисия. От страна на регионалните власти има неясна законодателна рамка, различно такова на законодателни изменения и е като цяло много сложни и отнемащи много време процедури на аудит. На равнището на бенефициарите, преди всичко е важно да отбележим, че когато говорим за равнището на бенефициарите, процедурите процесът е особено сложен и особено затрудняващ за малките организации, които не са добре подготвени за справяне с подобни сложни процедури и за новите кан кандидати, които нямат опит с тази процедура. Ето защо по-малките организации и новите кандидати може би ще те се замислят два пъти преди да поискат безвъзни средства предвид а, разходите и административните трудности, свързани с тях. Сред тях те е, споменават а, много подробни данни, които се изискват от тях, големият брой подкрепящи документи, които трябва да предоставят проверките и аудитите, проверки, които в някои случаи се оказват по-трудни за преминаване на национално висше културно комисия и т.н. нататък. След като беше преминен процес на обмисляне на процедурите за периода 2007-2013 година в Европейската комисия вече бяха направени някои промени за периода 2013-2014-2020 година, други в момента се обмислят и подготвят. Опустяването като цяло е свързано с възстановяването на разходите и различната в нище на цифровизация и автоматизация. Някои предварително обмислени мерки за опростяване са, например, специфични формуляри за възстановяване на разходи за МСП, допълнителна цифровизация на някои етапи на процедурата, допълнително искане на документи на някои етапи на процедурата и известна хармонизация между държавите членки и Европейската комисия. Добавка към всичко това, към всичко, което в момента се осъществява, Получихме и данни от бенефициерите на грантовете на Европейската комисия, които показват, че трябва да има допълнително опростяване и обмена на практики в пет основни области. Първата е свързана с законодателната рамка и законодателните правила. Там е необходима допълнителна хармонизация между някои програми за финансиране. Пример тук на, може да бъде общо прилагане на опростени процедури за възстановяване на разходи. Втората е свързана с цифровизацията и автоматизацията на дейностите. Не става дума само да се гарантира, че процедурата е автоматизирана възможно най-добре, но също така трябва да се гарантира, че начинът по който се автоматизира процедурата е ясна и е ясно съобщение на всички участници в процедурата. На трето място, подобряване на бизнес процеса. Пример тук бе било премахване на ненужните мещени докладвания, избягване на двойното аудитиране на равнището на държавите членки и на Европейската комисия, избягване на изискването за предоставяне на документи на хартиен носител и на цифров носител едновременно Просяване на изискванията за докладване на последно място, просяване на е, е, системите за финансова информация с цел по-голяма яснота и постяване на процедурите и установяване на аспектите, където може да има съкръщаване на разходите. В заключение нашето проучване показва, че процедурата на пускане безвремени средства може допълнително да бъде опростена и това допълнително може да намали разходите както за Европейската комисия, така и за държавите членки и за регионите. Но също толкова важно да отбележим, че процедурата може да бъде опростена процедурата на подаване на кандидатура и получаване на безвъзмездни средства от страна на бенефициарите това може да доведе до административно намаляване на бреме и на разходите, с които се сблъскват кандидатите и бенефициарите. С това приключвам. Благодаря ви за вниманието. Председателят, много ви благодаря за това много важно проучване за основните елементи на опростяването. Вярно е, че тук говорим за добра бюджетна регулация, защото става ясно, че има елементи, които изчезват още преди да е програмата. И по този начин се правят бюджетни економии, но това си е чисто и прасно абсурдно, когато разгледаме малко по-доблизно процедурите, така че вашето проучване наистина е много полезно. Господин Ашвард има думата. Well, thank you very much. Много ви благодаря за проучването. Много ценна информация споделите с нас. Няколко неща ми хрумнаха, докато ви слушах. Голямата, голямото разминаване в нищо на разходи в някои области. Бих искала да чуя няколко конкретни примера, които да ни дадат по-голяма яснота, дали има разлика между държавите членки, дали се оказва, че в някоя, в някоя конкретна държава членка и в конкретен регион се оказва много по-скъпо да им за бенефициарите да имат достъп до безотменени средства. Дали също така също въжи и за някои конкретни програми, дали има програми, които са значително по-скъпи за кандидатите и в частност за МСП. И тук това разбира се силно ни, ни притеснява. Бихме искали да чуем малко повече по тази тема и дали има други области, в които бихме могли да се изкушим и да кажем, че разходите са толкова високи, че всъщност цялата програма има доста с ниска добавена стойност. Имате ли някакви коментари в това отношение? Благодаря ви. Благодаря, господин Марагал има думата. Благодаря ви, господин председател. Бих искал да задам три въпроса. Три много конкретни въпроса. Чухте ли ме добре? Започваме с първия въпрос. То се подразбира отказаното, подразбира се отказаното от вас, но все пак искам да го чуя ясно. До преди малко говорихме за работите свързани с липсата на агенции. Може би можем да въведем и по нашите разходи свързани с липсата на норми или на оперативна съвместимост. Неодавна в Европейския парламент приехме един доклад, свързан с проблемите с оперативната съвместимост и взаимосвързването между държавите членки и техните държавни администрации. Сега ми се, че ни чака още много работа в това отношение и че може да се подобрят да се подобри взаимодействието ни, особено в областта на грантовете. а трябва да се вземе предвид и цената на времето. В момента, в който започне дадена процедура, до момента, в който тя приключи, Времето, което изминава между началото и края на процедурата, е свързано с съответни разходи. Да се зависи колко е сложна процедурата, но като член на комисията ИТРЕ разгледах реформата на програмата Хоризонт 2020 година и много се изговори за прекалено продължителните процедури и колко разходи предизвикват те, особено за университетите. Ами и друг аспект, който е свързан с културата на държавните администрации като цяло. Всичко би трябвало да бъде надлежно проверено преди да бъде, преди да започне каквото и да е било. Това е нашата култура, докато в англосаксонските държави по принцип се набляга на последващите проверки. Питам се, дали сте предвид и тази разлика в културата на работа и дали от тази гледна точка не може да се обмисли евентуално намаляване на времето и на административните разходи, свързани с процедурите, като чисто просто приложим малко повече здрав разум, чрез превентивни мерки и последващи проверки, вместо да има прекалено дълги и сложни процедури за предварително разрешаване. Не виждам някой друг да иска думата. А, госпожа Грасле. благодаря ви за проучването. Нямах възможност да се запозная с него подробно, но ще го сторя. На равнището на Европейския съюз сме изправени пред една огромна машина – на първо място трябва да се съберат средствата, идващи от държавите членки, възоснова на техните законодателства и различните цели, за които те са заделени. И това, разбира се, е свързано с бюрократична процедура, но тя е задължителна. Няма как да се случи по друг начин, освен чрез бюрокрация. В противен случай, държавите членки ще си запазят средства, няма да ги дадат. Това е. Така че, от тази гледна точка, нека да сме наясно, че няма как да постигне положителни резултати, ако смятаме, че трябва максимално да се опрости процедурата. Не, не бива да опростяваме максимално процедурата. Не бива да оставяме държавите членки възможността да използват средствата както си искат. Това също е опасно. Трябва да сме наясно какво точно правят държавите членки с тези средства. И аз се питам дали всъщност го знаем в момента, дали наистина го знаем. Ако не искаме да се предоставят безвъзни средства от бюджета на Европейския съюз, ако искаме всъщност да се отпускат безвъзни средства, трябва да имам възможност да, да проверяваме какво се случва в отделните области. Вижте какво се случва с ОСП и с мерките за озеленяване. Ако само кажем да направим нещо и след това е, всички се радват, ако получат е, пари без е, много бюрокрация и правила. Какво искаме да направим? Това е въпроса. Какви цели искаме да подкрепим, какво искаме да постигнем с тези пари, дали сме готови да се откажем от някакви разпоредби. Не мисля, че много колеги ще се съгласят с това решение. След като има правила, трябва да следим изпълнението им. Това е въпрос на последователност. Затова поне искам да знам за какво говорим. Ще бъда благодарна, тъй като говорим за реформа на бюджета. Е, не искаме да окастрим всичко, но явно ще трябва от тук там да подкастрим правилата. Но специално в областта на изследванията, това, което чухме, честно да ви кажа, за програмата на Стенсев за 13 милиарда, е, е, да имаме разходи от 7 милиона, някакси не ми се, не се връзват. Нека да чуем проценти. Е, и в земеделието имаме разходи за контрол между 5 и 7%. Не зная дали само цифрите могат да очертаят процеса и изследването наистина е важно, ако се опитаме да постигнем нещо в областта на бюджета. Благодаря. Certainement, nous sommes dans l'actualité. Vous êtes rapporteur. Да, и това е актуално. Вие сте докладчик от името на Комисията по бюджета по Омнибус. Така че това проучване трябва да се превъплати в този доклад. Господин Донано. Господин председател, тук поставям под въпрос процедурата. Ако днес имаме 25 милиарда от фондовете, които не са разходвани, това означава, че някъде има проблем. Аз от дълги години работя в а, тази сфера и зная, че а, тези, които представят проекти, а, не представят заявления, защото процедурите са много тежки. Можем да говорим за предварителен контрол, за последващ такъв, но не така, няма, не така ще подобрим Европа. Имайки предвид това, което се случва в света а, днес, ние от това имаме нужда. Необходимо е европейските граждани да имат доверие в Европа. Смятам, че можем да разработим механизъм, който да даде основните ориентири, основните правила, а след това на ниво държави членки трябва да има прилагане. Ние можем да оценяваме само крайния резултат в момента на разплащането. Това е председателят. Някой друг? Добре. Аз малко настинах, защото сме като в хладилна камера. Тук няма никаква изолация, така че извинявам се. А, сигурно пестим от парно отопление в парламента, казва председателят, след като кихна. Та, за мен тази тема е изключително важна. Толкова е сложно, че понякога трябва да се обръщаме към правни кабинети, за да може да изработим текста. Вие допитахте ли се до някои оператори? Предполагам, че се вслушвате в това, което има да кажат от време на време. Тоест, тук вие разрушавате един пазарен дял – за вашия кабинет. И тук говоря под контрол на госпожа Гресле, но смятам, че е необходимо да преразгледаме правилата. Аз имах възможност да видя как действа комисията в рамките на един пилотен проект. Пилотният проект това е един експеримент. Нещо ново. И се стига до резултат, в който нищо не се постига. От гледна точка на бюджета, може би това е добре, защото така се спестяват разходи. Но пък Европа става смешна изцяло губи доверието на гражданите. Не може ли някак си да изберем определени проекти, да намалим бюрокрацията? Необходимо ли е да имаме дебели автобиографии на всички сътрудници? Наистина ужасен е имидж на Европа в момента. Так, кои са полезните процедури и докъде можем да отидем при упростяването, като разбира се вземем предвид и местното равнище, и националното равнище, това е въпросът. Аз съм посещавал региони във Франция и знам, че в региона на Луара, например, има страшно много сътрудници, които работят за европейските проекти, което е добре, защото се създават работни места. Но иначе това е една бюрократична машина, която накърнява имиджа на Европа. За Еразъм, например, можем да упростим правилата. Непрекъснато се обявяват обществени поръчки. Има значителни ограничения. В някои случаи е по-добре да се спрат програмите, по които се а, предоставят малко средства. Не може на европейско равнище да управляваме малки, нищожни проекти. Трябва да има някакъв по-голям мащаб – ако всеки трябва да попълни едно е такова голямо досие, за да получи 5000 евро, за да организира някакъв колоквиум, Ами, този, който проявява интерес, ще трябва да прекара страшно много време, за да си попълни документите. И въпреки всичко да не бъде одобрен. Ако искате да отидете по-далеч във формулировката, за да може това да ни помогне при прочита на омнибус, предлагам този предварителен контрол, например, да бъде преразгледан. Защото понякога се ограничава по този начин броят на тези, които проявяват участие проявяват интерес. Извинете. Госпожа Гресли. Не. Нека да кажа нещичко. И най-малката програма изисква административни разходи. Дори да става въпрос за 0,005 цента, Проблемът е, че се занимаваме с всички проекти. Имаме 36 000 програми и трудно се упражнява контрол. Не трябва да се финансират малките проекти, но много често чрез малките проекти Европа се доближава до избирателите, до гражданите. А ако ще се насочваме само към големи проекти, то тогава нека да работим с тези, които управляват проектите на национално равнище, защото администрацията трябва да знае как да управлява такива проекти. А това се прави с стабилни правила. Нашите правила не са стабилни. Те се променят на всеки 5 години и е, нашата институция се радва е, особено на всяка промяна, която може да внесе, заедно и с комисията. И нуждаем се от стабилни правила, за да е по-добра и Европа. Трябва да коригираме само това, което е необходимо, а не да преразглеждаме коренно всичко. А ние на всеки 5 години всичко променяме. Защо? Никоя държава членка не го прави. Според мен е важно да имаме ясни, стабилни правила. Най-лошата програма, която съм виждала е програмата Лидер. Тя е насочена към малките асоциации. И там се казва, егат и дьощината и е, никой не иска да използва тази програма, за да получи средства. Така че забравете за тази програма. Никога няма да има продължение на тази. Дори не се предвижда такова. Нека да бъдем малко по-скромни с това, което искаме да направим с европейските средства. Така ще постигнем по-добри резултати. Благодаря. Председателите, благодаря ви. човек много често се пита има ли пилот в самолета. Действително, нещата трябва да са ясни. Кой играе водеща роля? Кой дава насоките? Кой командва? Или по-скоро, на всеки пет години нещата се променят. Това въжи за Европа, за държавите членки, за местните органи на самоуправление. Всичко това наистина е смешно. Оставя впечатлението, че и най-глупавия проект, с оглед на неговата полезност, ако отговаря на правилата, ще мине. Мога да ви дам и пример от контрола, който съм упражнявала на място. Бихте ли искали да ни кажете сега до какви заключения стигнахте вие? Thank you very much. Maybe some comments and може би няколко коментара в обратен ред на тези, които чух. Казахте, че трябва да се опрости процедурата. Заключението на проучването показва, че има поле за подобрение. Много от потенциалното упростяване се подкрепя от заинтересованите страни свързахме с компетентните лица от Европейската комисия и държавите членки, така че може да се засили този елемент. На въпроса преди този, който ми беше зададен, а именно може ли да няма такава процедура, да упростим още повече нещата, когато говорим за грантове, е необходимо да има и стабилна процедура – дали това е най-добрата процедура, която може да съществува, трудно е да се отговори на този въпрос. Както казах в уводните си думи, различните програми за финансиране изискват, задават различни условия, има различни референтни стоености, които се използват и е много трудно на базата на това проучване е да решим кой е най-добрия метод – има поле за подобрение, но настоящата процедура не отговаря в голяма степен на очакванията. На коментара, свързан с това дали бенефициентите плащат разходите, поне така разбрах аз въпроса, да те трябва да заплатят някаква цена, защото техният персонал е участвал в цялата процедура от началото до края и в много случаи тези хора трябва да работят с външни експерти, така че тези хора се нуждаят от налични пари. за да може да се постигне процента, който изискваме. Попитахте, няма ли прекалено много предварителен контрол в сравнение с последващия. А, определено се усеща необходимост за по-голям контрол на предварителната фаза, за да може заявката да бъде пълна и да не се оказва, че в края на проекта трябва да се предоставят допълнителни удостоверения за плащане. Много би се осложнила процедурата в крайна сметка, ако засилим толкова последващия контрол. На въпроса има ли значителни различия в цената между държавите членки? Отговорът е не можем да получим достатъчно информация от държавите членки, за да можем да отговорим. Ако се вгледаме в данните, а това е нещо, на което се справи вашия колега, може да видим, че при механизма за свързване на Европа средната стойност на гранта е 37 милиона. Изчислихме цената от 0,05%, цената по програмата. Извинявам се, че ви прекъсвам, каза председателят. Някои сътрудници получават бонуси вие знаете ли какви са тези бонуси? В научната и развойна дейност, например. В Хоризонт 2020. Отговор – не. Не можем да знаем на колко възлизат те. That, that was not part of... Uh, we cannot comment on Не можем да коментираме този момент. I just continue a bit on, on your question. Може би да продължа във връзка с въпроса, който зададохте. Има връзка между размера на средния грант и процента на действително извършените разходи. Друг пример е програмата ЕАЗИ 9,6% е, е цената. 400 000 е средната стойност на проекта. 1,7 милиона е тя за хоризонт 2020. Там разходите са около 2%. Ако погледнем нещата от гледна точка на бенефициентите, защото имаме различни участници в проучването, тогава по Коридон 2020. Стоеността на гранта е 1,5 милиона, а разходите са били близо 10% за бенефициентите. Има и други примери. Грант на стоеност 60 000 евро, т.е. малък грант в рамките на социалния фонд. Разходите за бенефициентите са 20% от гранта. Тоест има явна връзка между стоеността на гранта и разходите за бенефициентите. Както вече казах, не всички, които пожелаят, получават грант. 90% по някои програми са възложените грантове и по-малко по други такива. c'est l'infini pour cent. Quand on a dépensé euh, X milliers d'euros. Ако сме похарчили хикс милиона, в крайна сметка нямаме никаква възвръщаемост, каза председателят. Това е в случая, че заявката за грант не бъде одобрена и бенефициента поема разходите. От проучването стана ясно, че говорим за 20-30% от разходите, но това се базира на данните от бенефициентите. Всички те в крайна сметка получиха средства, но все пак и те трябва да вкарат някакви средства в първоначалната фаза на процеса, при подаването на заявката. Между 20 е и 30% от цената плащат. Но това е шокиращо. Трябва да има повече информация в това отношение. Много е важно. Тук се занимаваме с бюджета, госпожо Гресле. Значи не са включени тук последващите проверки. Така ли? Excuse me, I didn't get the question. Извинете, не ви разбрах въпрос. C'était sur les coûts euh, pratiquement. Euh, Говорим за разходите. Първоначално, но след това ще има и проверки, казва председателят. Аз бях председател в моя регион и тогава им беше казано, че може да поискаме средства от социалния фонд. Казаха ни 50% субсидии може да получите. А, имахме сътрудник, който трябваше да работи в това отношение и последващите проверки бяха изключително скъпи. Трябва по-внимателно да помислим по този проблем. Искам само да обърна внимание, че всеки фонд е различен, с различни трудности преди 10 години горе-долу започнахме да се занимаваме с тези въпроси. Специално с насърчаването на развойната, на изследователската дейност. Стария проблем са е, дяла за участие, но невероятно нещата, нещата невероятно са се подобрили. Говорим за срок 90 дни. Да, това е наистина подобрение. Аз също съм правила статистика и а, а, говореше се за 330-340 работни дни. Това са две години. За мен това е приятна изненада. Това е сериозно подобрение. Значи планината е помръднала. И все пак има какво да се желае. Все пак разпределяме пари на данекоплатците. Да не го забравяме. Въпросът е как да постъпим така, че да имаме добри резултати. Моят а, ужас е, че освен лидер съществува и герман, а, немски, европейски извинявайте, социален фонд и дори в моя избирателен район ми обърнаха внимание а, че има 40% административни разходи. Така че от 40 на 20 това е вече сериозно подобрение. Няма повод да, бъд, да бъдем напълно удовлетворени, но при социалния фонд трябва много внимателно да погледнем. Нещата, проблемите са на място. Това не е грешка на Брюксел. Това поне е моето наблюдение. Аз съм винаги готова на разговор е, за жалост в момента нямах възможност да направя нещо, да, да разнищим проблемите, но е, и отделните разпоредби по отрасли. Е, това не са разпоредбите по бюджета. Тук имаме много добри подобрения, но това не е стигнало до отраслите. Не, да, има връзка, но аз лично смятам или по-скоро ми се ще да ви помоля като описвате разходите, да кажете за каква обща сума на гранта става дума. Това са важни финансови инструменти за нас, а ние нищо не знаем за техните административни разходи. И на мен ми се ще е да знам какво, кого храним с тези пари. И е, имаше примери от Белгия и там се видя, че трябваше да минат три и повече години, е, защото просто административните органи не помръдват. Това е огромен проблем. Е, и, и не допускат да се похарчат парите. По тях на вина става това. Напипахме един много важен проблем, който обаче няма да уредим днес. Кохезионните фондове са инструмент за държавите членки, които им позволяват да си вземат а, тази част, която им се полага. Т.е. трябва да си върнат средствата по този начин. Това може да се случи по два пъти, чрез ОСП или чрез Кохезионния фонд. Наистина напипахме изключително важен проблем. Няма да го уредим днес. Госпожо Гресле, заедно с вашата комисия, може би трябва да делим специално внимание на въпроса. И вие, господине, бихте могъл да се включите в работата по този въпрос. Не може да спрем до тук. Трябва да направим нещо. А, имайки предвид препоръките, които вие ни дадохте. Днес няма да можем да го направим. А, мисля, че вие сте съгласен, че трябва да поступим така, нали? Не трябва да оставяме нещата до тук. Uh, uh, Господин председател, не мога да възразя нищо на казаното от вас, като гледаме специално сподел, проекти, програми с поделено управление, е, образеца модела беше ясен. Колкото по-малка е програмата, толкова по-голем е дяла на разходите. И част от решението може да бъде да се използват едни и същи административни документи. Е, и винаги се искат едни и същи документи, без оглед на размера на програмата или проекта. И понякога малки програми програми, да речем трима млади бизнесмени, трябва да отговорят на същите изисквания, колкото една огромна фирма са за големи пари. И за малка фирма това е огромен, ем, огромна тегуба и те просто се провалят. Е, и това е голямото бреме за малките фирми. За това трябва да помислим за облегчаване на административното бреме. Като говорим за прякото управление, на, на, споделям е, виждането за холистичен подход на всички агенции. Трябва да се направи нещо повече е, за подготовка на съответните екипи, които работят за управлението на грантовете и разбира се да имаме хармонизиран подход и хармонизирани правила. Това е нещо, което парламентът отдавна иска. Ние настоявахме за това и проучването потвърждава, че сме били прави. Разбира се, ето и госпожа Гресле каза, хубаво е да има стабилност, да не се променят всеки, на всеки пет години правилата. Много има какво да се жела и на нас предстои доста работа, колеги, и това проучване е само начало началото на процеса ние не бива да го забравяме след края на заседанието, така да се каже, и да продължим да работим в този дух. Председателят, благодаря. Това е първото ни срещу. Ще следващия път през юни ще се видим, за да въведем промени в текста, който несъмнено колегията на комисията е приел и ще е, работим по въпроса за освобождението освобождаване. Това е една първа стъпка към опростяване и ние ще почерпим вдъхновение от вашите идеи. Благодаря за споделения опит, за споделените с нас експертни знания и внесената яснота. Сега, от тук на сетне, ние трябва да бъдем достатъчно смели, за да продължим. Сега госпожа Муди с нейния доклад за творческа Европа, Creative Europe. Благодаря много, господин председателю. Да, това е становище към комитета по култура, комисията по култура, извинявайте, за творческа Европа, който обхваща 4,4 получава 4,4% от брутния вътрешен продукт в Европа. Тук говорим за опростяване в сравнение с предходни доклади и след стъпките предприяти през 2014 година и още какво да се желае по отношение на капацитета за творческия отрасъл, особено за, ако говорим за успешно използване на фондовете и по-специално във връзка с микроорганизации и микроформирование образование в културната сфера. Има също така броят ни нараства, гледам аз. Има и нова фина, нова, нов инструмент за финансови гаранции отскоро и трябва да гарантираме, че това допринася за потенциала за заетост и работни места в този отрасъл, в този сектор. Е, висока степен на приложение имаме за тази програма, което ясно показва колко значима е работата в подкрепата й и че се нуждаем от доказателства за успеха на програмата и за увеличаване на наличното финансиране за нея. И накрая има междукултурно измерение на работата по тази програма, което е особено важно в светлината на движението, придвижването на огромни маси от население и в светлината на беженската криза. Всичко това трябва да се отчете като елемент на програмата. Неизменно Междувременно, като всяко становище, е, аз съм изготвила кратък документ, но с интерес очаквам работата с колегите по измененията с цел е, да дооформим документа и да го представим на Комисията по култура и образование. Председателят, благодаря госпожо Моди. Запознати сме с вашия проект. Има ли въпроси? Някой желая ли да се изкаже? Господин Маргал, искам само да кажа да госпожа Муди само насърчителни думи почти сме постигнали желания резултат. Всички така казва председателя. Всички сме много доволни от, и вълдушевени от стороната от госпожа Муди. Eh vous avez été Така, убедителна бяхте, госпожо Муди, защото е, това, което се каза, мисля, че беше от името на отсъстващите, е, трябва е, е в положителен аспект. Вие сте направили изключително сбит проект и ако имате изменения до 14 ноември 15 часа на 8 декември в комисия бюджет ще го гласуваме а на 24 януари Комисията по култура ще даде своето мнение. Така че благодаря, колеги, след което трябва да поизчакаме комисията, която е, трябва да направи изказване в 17 и 15 почти. Е, те почти закъсняват, защото вече е и 14. Pour euh, le plan. Що се отнася до плана за развитието на устойчивото развитие извън Европейския съюз, господин Силвано Присъства тук от Генерална дирекция бюджет, господин Бенж, Бенжамин Анджел от ЕКФИН, господин Ридолфи от Генерална дирекция ДЕВКО. Е, той представя и другите генерални дирекции, които могат да бъдат привлечени господин Пар, Пауло Мартинс от а, е, генерална дирекция ние добросъседски отношения ФОР. Е, очаквам колегите да в пълен състав да заемат местата си. Знае, че тези, които не присъстват на заседанието, имат възможност да го следят благодарение на излъчването онлайн. Така че камерите и прожекторите са насочени към вас, господа. Благодаря, господин председателю. Исках да въведа темата е, от дневния ред относно по-конкретно аспектите, бюджетните аспекти и ако позволите ще продължа на английски. В средата на септември комисията предложи средносрочен пакет и той бяха пакети те бяха посочени като допълване топ-апс до 2020 година и комисията предлага да се въведат корекции от 1,4 милиарда по разходната част. Част от това увеличение 20 250 милиона с, от Европейския фонд за устойчиво развитие и по-скоро гаранционния фонд за него. И други 115 милиона са определени за гаранционния фонд за увеличаване мандата за заеми от Европейската инвестиционна банка законодателните предложения, които са на вашето внимание. Е, предложението е, на ваше внимание се отнася до Европейския план за инвестиции и специално увеличаване на мандатите, както и изменението на регламента за външния гаранционен фонд. Моите колеги ще се спрят е, на целите и начина на действие действие на инструментите, за които говорим. Сега позволете накратко да се спра на компонента бюджет. По отношение на разходите, първия стълб от фонда е посветен на Европейския фонд за устойчиво развитие. Идеята е 3 милиарда и 300 милиона да бъдат предоставени за различни финансови инструменти, които се предвиждат. И от тях се предвиждат 44 милиарда средства за инвестиции, дори повече за гаранционния фонд. Като една част обаче ще бъдат принос на държавите членки. В допълнение към тези 3,3 3 милиарда евро е, за Европейския фонд за устойчиво развитие. Имаме още 2 милиарда, които ще дойдат от Европейския фонд за развитие ЕДФ с цел е, програмите, свързани с това, DCI е, е, и NI на европейския бюджет. В коригиращо писмо номер едно към бюджета за 2017 година ние предлагаме 250 милиона, които да се предоставят на гаранционния фонд и освен това преразпределение на средства. Ние предлагаме 25 милиона а, да бъдат взети от Европейския инструмент за добросъседство. Всичко това означава 100 милиона евро, като за целият период за гаранционния фонд се предвижда 120 милиона годишно. Именно за това в коригиращо писмо номер едно за този нов бюджетен ред се предвижда 217 милиона евро, като към това се добавят и 205 милиона евро за е ЕНИ. Колегите ще навлязат по същество Финансирането на тази инициатива съставлява съчетание от нови фондове в рамките на гъвкавост на настоящата финансова рамка и там, където рамките позволяват и използване на ново създадени инструменти, като гаранцията за Европейския фонд за устойчиво развитие развитие. А сега позволете да дам думата на колегата от генерална дирекция ЕКФИН, който ще говори за външното измерение по-подробно. Благодаря. Това, това е втората част за плана, нали? Казва председателя какво вие говорите за 2 милиарда за развитие, защото, което е хубаво, защото това е отделя бюджет, печет и ние нямаме компетентност по този въпрос, което е жалко, разбира се. Освен това има 1 милиард, който ще дойде от ЕСД, устойчивото развитие, или така ли? Да, в презентацията на колегата, която ще чуете след малко. Той ще представи източниците на финансиране за този нов фонд за устойчиво развитие. И ако ви е по-удобно, да председателя казва, добре, добре, вие ще ни представите е, ЕФУ, ЕФУР, Европейския фонд за устойчиво развитие. Какво предвиждате там? 3 милиарда 3,3 милиарда до 44 милиарда инвестиции. Това е вашето предвиждане, така ли пита председателя? Да, точно е отговора на комисията. И така давам думата на господин Ан, Анжел Анхел от е, Генерална дирекция ЕКФИН. Точно така. Ще ви представя инициативата е, за външни дейности и гаранционния фонд е, с възможности за финансово, е, финансова подкрепа на английски. И така тук обема е 27 милиарда евро, като има две възможности е, за суверенни държави с така наречената всеобхватна гаранция и за частния сектор в момента покриваме само политическия риск, а не други рискове. Основните моменти на предложението, което искам да представя на нова хоризонтална цел за миграцията, увеличаваме гаранцията дори извън първоначално предвиденото. Предложихме регионално разпределение и някои допълнителни промени, свързани с гъвкавостта и е, страните, които могат да се възползват от това финансиране. Новата цел в областта на миграцията е един нов момент. Е, това е една от инициативите е, за е, устойчивост, като тук ние имаме предвид някои сериозни промени, качествени и количествени като количество предлагаме 3 е, милиарда евро и към тях имаме 2,3 милиарда за финансиране дейности, свързани с частния сектор е, във връзка с беженците, е, като освен това предвиждаме оче, е, още 1 милиард и 400 милиона за специално за работа с беженците. И второ, което е много важно, има един качествен, но нов момент. Е, предоставяне на средства за частния сектор 2,2 милиарда с пълно покритие на рисковете, не само политическия риск, както беше до сега. Малко цифри. В момента имаме 27 милиарда като опция могат да се мобилизират още 3 е, милиона, които специално са свързани и с частния сектор, плюс още 2,3 милиарда специално за частния сектор, като инициативата за изграждане на солидни основи и така, ето ви сумата от 32 милиарда и 300 милиона. Регионално разпределение – като тук разграничим опцията от 3 милиарда и допълнителните 2,3 милиарда е, и така от 3 милиарда 1,4 от отиват в 900 милиона в страните от Средиземноморието и другите 500 за предприсъединителни проекти и освен това имаме 1,2 е, милиарда за източното с източните добросъседски отношения. Ако разгледаме тези 2,3 милиарда Имаме за предприсъединителни инициативи 400-400 милиона, милиона и 1,86 милиарда за средиземноморските страни. За жалост последния файл е, е вероятно абсолютно непонятен, но тук няма промяна с един известен акцент в посока на изток и специално източното партньорство и специално страните от Средиземноморския регион. Освен това внасяме известни още промени в а, нашето предложение обхващането на страни Country Coverage да включим и иначе приведно богати страни, които имат които са съпоставими с държави членки. Говорим Броне, Исландия, Израел, Сингапур, Южна Корея, Хонг-Конг и Макао. Те в някои отношения са и по-добре от нашите страни, но госпожа Могерини получи предложение да включим и Иран в тези страни с едно уточнение. Това допълнение не променя нищо. Това означава, че Иран ще бъде прият като страна допустима за включване в това, тази група. Това е предложение на комисията, след което ще чакаме благословията на съвета и парламента. Но за сега това е една символична стъпка, едно подаване на ръка и госпожа Могерини държеше да почетем техните усилия. Нова промяна, повече гъвкавост е, от 10 на 20% качваме гъвкав, гъвкавостта, възможността за прехвърляне на фондове с изключение на инициативата за издръжливост, защото там географските приоритети са ясно разпределени е, и са свързани с помощта по държави. Какво ще струва всичко това? Ако си спомняте, е, е, фонда, който бе включен, да ние тогава включихме 9% и това означава, че отражението върху настоящата МФР е, ще бъде около 115 милиона евро. Предлагаме също така за първи път да се създаде източник на приходи за гаранционния фонд. Това е нова гаранция, свързана с частния сектор, е, е, която ще бъде срещу възнаграждение и приходите ще влязат в гаранционния фонд, както в ЕФСИ, фонда за инвестиции така че да се гарантира защита на бюджета е, съобразно поетия риск. Ето на таблицата можете да видите бюджета, е, разходите за бюрета. Е, имаме от 115 на 182 милиона, е, като се предвижда част от сумите да влязат в следващата МФР, следващия регламент предлагаме някои промени. Първото вече го казах, нов източник на финансиране за фонда за гаранции. Второ, известна промяна в праговете е, за връщане в държавите членки, т.е. запазваме 9% като цел от гаранционния фонд. Над 9% имаме и други средства, но тъй като има нови рискове, трябва да запазим възможността да имаме известен буфер, за да може бюджета да посрещне тези допълнителни рискове, което трудно може да се прецени в момента. Сложна ситуация, ново географско разпределение, нови рискове. Нашето предложение е да не се връща държави, пари на държавите членки, докато гаранционния фонд поддържа 10%. Тоест 9% трябва да се гарантират и ако има допълнителни приходи между 9 и 10%, до, докато не стигнем 10%, няма да връщаме пари на държавите членки за по-добра защита на бюджета. Това не бива да се забравя още повече, че този фонд ще поема по-големи рискове предвид макрофинансовото финансиране. Ще припомня Украина в това отношение. И тъй като това е една активна, един активен географски район, трябва да се отнесем риска е, и да пом- към възможностите и да защитим по-добре европейския бюджет. И последната, по-скоро техническа политическа промяна е свързан с управлението на активите на гаранционния фонд, да се прехвърли от Европейската инвестиционна банка към комисията отново. До сега Европейската инвестиционна банка го управляваше, но през следващите години комисията повече или по-малко ще управлява сама около 2 две трети от активите. С други думи, комисията е, ще със свои сили и без допълнителни разходи ще управлява тези фондове. Това е важно, защото, е, тъй като разходите се покриват от самия гаранционен фонд. Всяко, е, всяка спестена пара дава възможност да се включат парите в системата за макрофинансиране. Ейба работи много добре, но ако комисията поеме управлението, това ще доведе до около 1 милион економии годишно и в края на краищата това ще доведе до по-сериозни економии. Това не е критика за АЕБ, но ние търсим възможност да за по-нататъчни економии, е, за да постигнем широкомащабно ни резултати. Благодаря. Благодаря, господин Аншел. Всичко беше кристално ясно. Отваря се един нов марш за кредитиране от 3 милиарда и доколкото разбирам, 10-11% ще дойдат от бюджета и ще бъдат предоставени на ЕИБ. Така ли? Nous avons 3 милиарда, които бяха déjà prévus. 3 милиарда вече бяха предвидени като възможност по началното решение на съвета и на парламента. И сега с новото искане относно бежанците, по което ЕИБ работи неумерно, за да излезе с адекватно предложение. Ние допринасяме, допредлагаме допълнително 2,4 милиарда, за да може ЕИБ да се случи върху иновативни решения свързани с а, сектора на МСП, извинете, на гражданското общество. И всъщност предлагаме в момента общо 9% дойд от бюджета. като разбира се, това съчисление, изчисления въз основа на, те, на минус Т2, т.е. няма да има никакви разходи сега, разходи ще започнат сред две години. Десте просто, които предлагаме, не са промяна, просто предлагаме един буфер, който ще ни даде възможност да обезпечим новите дейности на ЕИБ, за да защитим бюджета и да не се налага да искаме допълнителни средства при положение, че има средства, които са били възстановени на държавите членки, вместо да останат в бюджета. А за какво ще използват средствата за беженците ли, пите председателя? Да, председателят беженци, които се намират къде? Отговор както в а, а, страните на происход на беженците, така и в страните на тяхна дестинация. То ще вземат предвид и общностите, където се намират беженците. Председателят. А какво представя един беженец, който остава в държавата си по происход? Отговор в региона на происход, например в Йордания – Йордания има много голям брой бежанци. Близо един милион бежанци. То всички дейности, които може да осъществи ЕИБ, за да подобри обстоятелствата на живот на бежанците в Йордания, се гарантират по-добри условия и по-добри услуги на тяхно разположение. Със средства, които ще подпомогнат тези бежанци и също така ще подпомогнат тези бежанци да не напуснат място, където се намират и да не дойдат в Европейския съюз, ако трябва да го кажем съвсем откровено. La vision. Председател, добре, виждам тези числения, тези милиарди, но каква е общата визия? La stratégie globale. Е, каква е общата стратегия? В Африка ще населението ще се увеличи до 2 милиарда до 2050 година. Това как се вписва в това, което се опитваме да направим тук в момента? От една страна е мандата за външна дейност на ЕИП, който винаги е съществувала. И това е мандат с огромни средства. След малко ще обсъдим новият гаранционен фонд, както и новият фонд за устойчиво развитие. Тук добавяме 1,5 милиарда допълнителни средства. Тук говорим за огромни средства и AIB има много богат опит, всъщност част от външната дейност на ЕИБ е свързана с действия за развитие на съответните държави. Но въведението тук е, че даваме възможност на Европейската инвестиционна банка да отговори в по-голяма степен на исканията, които се правят на най-високо политическо равнище, като даде разрешение за извършване на дейности, които до сега не са били използвани председателят, кое е най-високото политическо равнище? Отговор държавни протествени глави. ЕИБ имало мандат за ЕИБ да изготви такава възможност. Председателят. Би било добре да има проява на някаква политическа воля. Би било добре да държавните протествени глави да ни кажат всъщност какво имат предвид. Роберто Идофи от Генерална дирекция Девко. Аз ще ви си изкажа след малко, но сега взимам думата, за да ви предоставя малко повече сведения. На 14 септември председателят на му се предложи плана за външни е, инвестиции. Това е визията и няма как да има визия за устойчиво развитие, ако не е, инвестираме в по-голяма степен за устойчивото развитие на населението в Африка. Всички сме съгласни с е, това твърдение. И тук е, всъщност се артикулират различните елементи на същата визия, т.е. да се разработят различните механизми, които ще позволят инвестициите за създаване на работни места. Това се опитвам в момента да иллюстрирам. Най-напред бих искал да благодаря за поканата да мога да направя тези думи и тук преминавам на английски. През юни съобщението за новата рамка за партньорства и новия подход за миграцията беше представена. Съвета поиска от Европейската комисия да излезе с амбициозен план и този план беше представен на 14 септември от председателят Юнкер. Целта на този план е да допринесе за постигането на целите за устойчиво развитие на ООН. Едновременно с това, постигайки тези цели, целта на този план е да се справи с економическите първопричини за економическата миграция. Т.е. не разглеждаме политическите причини, но със сигурност подобряването на економическото положение ще намали причините за военни конфликти в голям брой държави. Но економическата миграция се дължи на бедността. Ето защо предлагаме част от средствата, всъщност незначителна част от средствата, трябва да си го признаем, на разположение в МФР, да се използва по начин, който да привлече масови инвестиции. То не само от обичайните заподозрения, а именно европейските инвестиционни банки и банките на Европейския съюз, но и от финансовите банки на държавите членки, като каза депозити в Италия, Кофидес в Испания, и други. Но също така се средства и от частния сектор. Трилиони евро в момента се стоят не, инвестирани в пенсионните фондове и не можем да убедим тези инвеститори да ги инвестират в Африка. Защо? Защото според тях тези инвестиции свързани с прекалено висок риск. И е, това е възприятие, но трябва да кажа, че 15 години съм бил посланник на Европейския съюз в Африка и да ви кажа, че това не е само възприятие. Е, рисковете са реални. Политическата нестабилност, корупцията са факт, но от търговска гледна точка, като вече беше казано, има и редица рискове, кои, с които е, Европейската комисия иска да преодолее с Европейския фонд за устойчиво развитие. Това се състои от три стълба. Първият стълб е предложение за инвестиции с иновативна гаранция с допълнителен размер от 1,5 милиарда евро. След малко ще ви представя как ще разпределят тези средства, но за да на, предварително на предишния ви въпрос, господин председател. Като се съчетаят средствата, идващи от фонда за развитие със средства от бюджета, увеличаваме равнището на прозрачност и възможностите за контрол от на Европейския парламент във всички операции, защото някои средства, включително и 400 милиона от резерва на Европейския фонд за развитие, които искаме да се мобилизират, тези средства съвместно с някои бюджетни средства, които ще дойдат от Европейския инструмент за съседство ще бъдат подконтролни от парламента, т.е. съчетавайки Европейския фонд за развитие с бюджетни средства, увеличаваме политическата отчетност на Европейската комисия за това как се разходват тези средства. Следващият подкомпонент на стълба, който съставя фонда, са инструментите за регионални инвестиции. Има ги от няколко години, но сега искаме наистина да подобрим координацията с други политически дейности, защото Комисията и Европейската служба за външна дейност имат редица действия извън Европейския съюз. Господин председател, споменахте ЕФСИ по отношение на Леверич, който очакваме. Имам прилики с ЕФСИ, но приликите наистина са много малко защото ние много често действаме при доста враждебни обстоятелства, т.е. работим в партньорски държави, които, в които има редица трудности. На второ място, тъй като има и политически цели, които би следвало да бъдат а, ам, счетени, които трябва да се предвид, като, например, изискванията по Европейски инструмент за съседство, както и от Европейския фонд за развитие. Тоест, ние трябва да спазим и тези политически цели. Имаме политически задължения, но се опитваме да приложим същията принцип за финансов леверидж, който успешно се използва от EFSI. Втория стълб, казах, че, че си има три стълба. Първият е ми финансов механизъм, общо в размер на 4,1 милиарда евро. Вторият стълб е техническата помощ. Много често чувате, да, средствата са на лице, но проектите не са готови инвестициите не могат на практика да се осъществят. И това наистина е вярно. Ето защо трябва да се поставят предварителни условия и за обществените, и за частните инвеститори да могат да бъдат използвани средствата. Може би не само чрез гаранти на Европейския съюз, но и за финансирането въобще от частният сектор, защото те разполагат с трилионите евро и не знаят какво да ги правят в настоящия економически климат. И третият стълб е изграждането на структуриран диалог с частния сектор, с правителствата по отношение на правовата държава, например, или критериите за инвестиции в някои държави членки, законодателството, което възпрепятства инвестициите на чуждестранни инвеститори. Този стълб също е много важен. Така че голямото нововведение е, че тези три стълба ги е, събираме заедно в е, по един много иновативен начин, за да привлечем частни инвестиции. Плановете за външни инвестиции ще се случат най-вече върху економически и социални инфраструктури, ще предоставят подкрепа на МСП с цел създаване на работни места, предвид настоящите демографски тенденции, които ще изискват създаване на 18 милиона работни места годишно в Африка до 2035 година, като говорим за устойчиви и достойни работни места. Почитавам устойчиви и достойни. Всъщност искаме да правим това, което прави Китай, но бидейки Европейски съюз. Вижте какво прави Китай в редица държави. Членки инвестира масивно, но без да се гарантират никакви аспекти, свързани с достойни, устойчиви работни места, без да се вълнуват от а, последствия за околната среда, но те го правят, те инвестират а, масивно. По въпроса за Пърски фонд за устойчивост мога да кажа следното. В момента се използват а, системите, които вече са на лице от 2008 година. Използват се средства, идващи от Европейската комисия, под Европейската комисия, защото ние работим не само не с отличните екипи на Европейската инвестиционна банка, но и с много други заинтересовани страни. Трябва да мобилизираме още много други участници, ако искаме да постигнем това развитие. От, за периода 2007-2015 година Европейският съюз е отпуснал 2,7 милиона евро за блендинг операция, което е довело до общо, общо инвестиции в размер на 23 милиарда евро, които са били разпределени в 287 проекта. Мисля, че обсъдихме тези данни с вас в рамките на доклада на Сметната палата и това са важни изводи. В доклада на Сметната палата призовава за повече допълнимост, то да се гарантира, че средствата на европейските данакоплаци се използват за привличане на средства, които иначе няма как да бъдат привлечени. Така също казваме вземем предвид и политическият риск. Отчетността за нас е от ключово значение, защото ние като Европейска комисия предоставяме годишно отчети на Европейския парламент, което е предвидено от Европейската комисия. Предведен също така е от регламента доклад за оценка на края. Също така представяме и анализ на риска за Европейския съюз и средства, които представлява на ЕИБ. Защото дейността на ЕИБ трябва да се включи в общата външна дейност на Европейския съюз и в, по-общ, в общите е, общия диалог с трети страни. И това е от съществено значение, защото няма как ние да постигнем финансовите си цели без е, да сме част от този цялостен диалог. Ето защо ние отговаряме за политиките, а СВД е част от отговаря за политическият е, диалог и трябва да привлечем всички заинтересовани страни. Например, африканските банки за развитие са ключов наш партньор в Африка. А, с тези нови инструменти ще засили ролята на Европейската инвестиционна банка. Ей, Европейск... е, Европейската инвестиционна банка би трябвало да е част от изпълнителният съвет на Европейския фонд за устойчиво развитие и трябва да участва в изготвянето на гаранциите за финансовите аспекти. Но също така те оставят и ключов партньор за изпълнение. Няма как да постигнат на място без помощта на ЕИБ. На последно място Европейската комисия е в най-добро положение да управлява Европейския фонд за устойчиво развитие, като координира успешно трите стълба. Като цяло, като вземат предвид средствата и елементите на трите стълба, те са създавани от различни инструменти, част от тях вече се прилагат от Европейската комисия, ето защо ние ще можем да гарантираме заедно с Европейската служба за външна дейност всички съответни външни дейности. Държа да отбележа също така, че не започваме работа по този нов фонд изолирано. Има и много други инициативи. Целта е да се създаде един гише за всички външни инвестиции, всички инвестиции на Европейския съюз извън Европейския съюз. По този начин ще, ще разработим един подход насочен към клиентите за заинтересованите страни. И не на последно място, Европейската комисия е подотчетна за начин, който разходва средствата пред съвета и парламента. Ето защо Европейската комисия ще поема своята отговорност, ще гарантира, че се спазват ключовите елементи, а именно съсредоточаване върху намаляване на бедността, устойчиво развитие и възможен, гарантиране възможно най- ефективно условие на средствата. Господин председател, на ваше разположение съм за да отговоря на евентуалните въпроси. Благодаря ви. Благодаря ви за всички тези уточнения. Може би може да пом... помолим последния представител на Европейската инвестиционна банка в Брюксел как гледа на всичко това. Euh, Благодаря ви, господин председател. Ще премина на английски. Обещавам ви, че ще бъда кратък. Сигурна съм, че ще има много въпроси. Не напред бихме искали да благодарим на Европейската комисия за отлична насвършената работа през последните няколко месеца и по Европейския фонд за точно развитие и по ам, мандата за външни инвестиции на ЕИБ. Основно три послания искам да отправя към вас в рамките на днешната дискусия. На първо място, очевидно имаме нужда от е, ефикасно разпределение на труда между институциите. Т.е. не трябва да дублираме задачите си, трябва взаимно да се допълваме. И това е призив, е, който ни се отправя непрестанно от Европейския съвет, от различни политически е, институции в рамките на съвета и съм убеден, че ще успеем да постигнем тази цел. Няма как това да не се случи. Обедени сме, че ЕИБ има много добър опит по отношение на техническата си експертиза и бюджетните аспекти на различните инструменти, които сме управлявали. През 2015 година Европейската централна банка предоставя близо 18,5 милиарда евро под формата на кредитиране извън Европейският съюз, като 55% са били част от мандата за външни дейност, 40, около 40% са на собствен риск и останалите са част от използването от Котуно. Също така искам да кажа, че се стремим да избегнем допълнителните равнища на бюрокрация чрез недоблиране на административните изисквания и т.н. Това е важно, за да гарантираме, че няма припокриване на инвестициите с а, а, схемите за инвестиции на АКТБ, включително и новата инициатива за засилване на устойчивостта за южните съседи и Западните Балкани. Също така, трябва да гарантираме, че сме в състояние да използваме ефикасно съществуващите вече инструменти. По външния мандат за, на, на ЕИБ, разбира се, радваме се, че е успяхте да намерите, Европейската комисия успя да направи възможно включването на новото изискване за увеличаване на устойчивостта на съседите ни искане направено от Европейския съвет през месец юни. Но също така държа да, подбележа, да отбележа, че трябва да че сме изправени и пред а, някои трудни политически проблеми, защото дори и с увеличаването на този мандат, все пак ще сме изправени пред сериозно намаляване на отпускането на кредит от страна на ЕИБ например, за близки това ще бъде 70%, ще има много увеличение, намаляване с 50% за Азия. Например, а тъй като се спомена Иран, има и други страни като Беларус, Мянмар и Куба, които биха могли да станат допустими за подкрепа. И аз искам да заявя също така, че не разполагаме с необходими средства, които могат да бъдат преразпределени към операции в тези държави. Такова е положението. Напълно разбирам бюджетните ограничения. Тук а, говорим за 34 милиарда от 2200 година и после 165 милиона милиона следващата многодишна финансова рамка. Това е, е важно, за да може ЕИП да започва равнище на инвестиции на 6,2 милиарда и за да добави тези нови държави. Знам, че не сме в комисията по външни работи, така че няма да навлизам в обяснение колко важни са инвестициите в настоящият контекст. Но съм длъжен да ви го кажа. Само ще трябва да гледам реалистично на нещата. Знам, че дискусиите са трудни по бюджета, но ние ще продължаваме да поставяме въпроса на, равнищи, на различни равнища на съвета и също така исках да обърна вниманието на парламента на този въпрос. Благодаря ви. И аз ви благодаря, казва председателя. Сега ще дам думата на колегите, които искат да я вземат. Господин Данано, следвам господин Дюпре. Благодаря, господин председател. Важно е да работим по този въпрос, защото това ще позволи на Европа да играе роля на световната сцена. Това е все по-необходимо към ден днешен. Ето защо трябва да внимаваме по а, функция четвърта на бюджета. Нуждаем се от устойчиво развитие, а, така че всичко, което казахте е отлично. Днешния контекст ни задължава да предприемем действия. Съвсем правилно посочихте ролята на Китай Споменахте също и Африка. Много добре знам за какво говорите. Китай активно участва в това отношение. Знаете ли каква е разликата между Китай и Европейския съюз, пита председателят? Е, Китай разполага със средства, с пари. Отговор да. Средствата ни е, не са сравними, но има и други държави, които присъстват там. Така или иначе, трябва да имаме присъствие във Франция в Африка, извинете. Разбира се, Европейския съюз също трябва да присъства там. По този начин ще позволим на африканските граждани да могат да работят там, на място. Доколкото разбирам, фонда служи за това, но и за помощ на беженците, които така или иначе вече са настанени някъде. Това е интересен проект – който има слабостите на фонда за стратегически инвестиции, тъй като този фонд а, почива на същия модел. Затова има и същите слабости, като фонда на стратегическите инвестиции. Няма публични средства, пресни, свежи средства, които да се наливат в този фонд. Ако Европейския съюз направи още едно малко допълнително усилие, ще се засили ефекта на лоста. Още повече, че има и допълнителни ограничения за Европе... Европейския фонд за стратегически инвестиции. Искам и се да кажа следното. Европейския съюз трябва да вземе участие в този механизъм. Като че ли комисията влезе в главната роля? Тя осигурява управлението по смисъла на член 4 на регламента за управление. Но ми се иска да се добави някъде, че трябва да се чуе и думата на парламента относно основните насоки. Да се каже, че ще има финансиране от европейския бюджет. Напомням ви, че в това отношение Европейския парламент е със законодател в бюджетната сфера – да, има някои слабости, както казахте, господин председател. Знаем много добре, че член 15 постановява, че Европейската комисия ще изготвя годишен доклад, който да представи на съвета и на парламента. Едва ли това е достатъчно? Европейския парламент трябва да има по-голямо участие в това начинание – защото по този начин Европа ще може изцяло да играе своята роля на световната сцена и на африканския континент. Със сигурност той има бъдеще. Така че аз съм удовлетворен от една страна, но пък от друга има много питания във връзка с системата за гаранции. И питания във връзка с липсата на контрол от страна на Европейския парламент. Благодаря, господин Донано. Господин Дюпре. Благодаря ви, господин председател. Трябва да призная, че не съм специалист по външните отношения. Не съм специалист и по финансовите инструменти. Така че малко се колебая между тези съкръщения, които се виждат а, тук, а пък и вие доста разнопосочно се изказахте. Два-три простички въпроса бих искал да задам. Този нов инструмент, за който вие говорите, е свързан с следната цел – контрол на емиграцията. Някъде го видях това. Някой от вас напомни също така, че всяка година в Африка до 2030 година – трябва да се създават 80 милиона работни места, от което следва, че ако няма такива, това означава, че ще имаме толкова иммигранти в Европа, освен ако нищо не съм разбрал. Въпросът ми е следният. Целта е да се контролира тръгването на тези потенциални мигранти от техния континент насам. Какви са допълнителните средства, които предоставя тази програма в сравнение с сегашното положение. Този нов инструмент, каква е допълнителната полза от него? Къде ще се упражнява тази дейност? Защото предполагам, че има някаква сфера на дейност колко ще ни струва, ако този инструмент се прилага в рамките на 7 години на многогодишната финансова рамка. Много ще се радвам, ако се опитате да ми отговорите. Благодаря ви, казва председателят. И аз бих искал да задам няколко въпроса. Първо във връзка с Фонда за устойчиво развитие. Тук лост е 12, а в Фонда за стратегически инвестиции е 15. В случая говорим за Африка. Доста е относителна сигурността за инвестициите там. Този лост на стойност 12 разумен ли е според вас? Добре, Казваме си 9% пускаме в касичката за гаранцията, но ако има някаква пречка, тогава няма да отидат тези 9%, а всичките средства ще изчезнат. Така че какво ви кара да сте толкова убеден, че с тези 12% марш е, сме се застраховали? Госпожа Гардия Сабал, която желаеше да присъства, но не успя, също имаше въпроси. Тя искаше да чуе от вас каква е разликата между ползите от гаранциите и проектите по смисъла на този фонд, както и гаранциите по смисъла на мандата за външно отпускане на кредите на ЕИБ. Доста колебания имаме в това отношение. Може ли да получим така една по-обща представа? Как се разпределят нещата в географски аспект? Господин Фреза. Това съвместимо ли е с настоящата многогодишна финансова рамка? Или пък ще е необходимо да се преразгледа многогодишната финансова рамка? Защото рециклираме от тук, от там, вземем малко от фонда, а ние изобщо не го контролираме и после се молим държавите членки да си внесат вноската. Как да вярваме в един такъв механизъм, който е базиран на географски принципи и отговаря на политическите ни въжделения? Когато отидем на място, съвсем не е лесно да се види какво върши Европа. Минава се през ОН, е не е, ООН, е не е през други организми и организации и човек остава с впечатлението, че Европа е някаква си неправителствена организация, с което затваряме скобата. Мисля, че всички, които са в залата, имаха възможност да вземат думата, така че моля за отговор. Благодаря ви. На последния въпрос, дали това, което се предлага, е съвместимо с сегашната финансова рамка? Отговорът е да. Вписва се също и в предложението на комисията в рамките на средносрочния преглед. Чакайте, чакайте, казва председателят. Това означава, че трябва да има средносрочен преглед. Отговор включено е в пакета за средносрочен преглед голяма част, 250 милиона свежи пари са включени в гаранционния фонд за фонда за устойчиво развитие. Това е включено в корекцията на бюджета за 2017 председателя. Без а, писмо номер едно няма да стане така ли? Отговор не. Мисля, че на бюджетно равнище се бяхме споразумяли за това. Donc pour l'approvisionnement qui est prévu. Всичко това е в коригиращото писмо. Има 25 милиона, които ще дойдат от EMI. И остава да видим какво ще е споразумението между съвета и парламента за бюджета за 2017 година. Нека ви напомня също така, че в пакета с тези допълнения за средносрочния преглед се предвижда предвиждат 750 милиона, които да се използват за партньорствата с трети държави. Правят се допълнителни усилия за държавите партньори на Европейския съюз, за да се разработят економически мерки или мерки свързани с управлението на миграционния поток. За това се предвиждат 150 милиона. Те също са предложени от комисията в бюджета за 2017 година. Така че това се отразява в бюджета, но това е напълно съвместимо с сегашната рамка. Всичко е в рамките на настоящата финансова рамка няма ограничения, никакви особени ограничения. Надяваме се, че паралелната дискусия с тази за бюджета 2017 година и дискусията за финансовата рамка ще ни доведат до едно приемливо решение, което да ни позволи да приложим мерките. Ако позволите, ще дам думата на господин Редолфи, който ще отговори на останалите въпроси. Благодаря ви. Благодаря ви за изключително интересните въпроси. Ще започна от първия. Да, длъжни сме да предприемем действия. Аз също бих искал да отговоря на въпроса какво ще стане, ако програмираме за период от 7 години, а не от 3 или 4. Това е първия добър пример за прилагането на новия начин на финансиране за устойчиво развитие. Споразумение се постигна в Адиса Дева през юли 2015 година. Тогава се предвиждаха повече средства а, за здравеопазване за държавите и така нататък и така нататък, но и за този тип дейности. Не средствата да се използват за грантове, за изграждане, например, на ядрена централа с а, грантове, подарък. Това не е възможно. Трябва да има някакъв кредит, някаква капиталова инвестиция. Това задължение да предприемем действие означава, че в рамките на тези 7 години ще трябва да вложим повече средства. И сега е точният момент да действаме широк размах. Относно слабостите на фонда за стратегически инвестиции. Да, знаем, че Китай има пари, господин председател – но тези пари си имат цена. Излизат им скъпо на китайците. Президента ми каза, че желае президента на Уганда ми каза, че иска да прави бизнес с Европа, а не с Китай. И сега този план ще ни даде възможност да откликнем положително. И е, в замяна на тези пари ще има спазване на някои принципи. Това е Европейския съюз. когато казах, че съчетаването на средствата по фонда с бюджета ще увеличат неговата роля, имах предвид, че политическа гледна точка ще е важно да се получат някакви насоки. На въпроса, какви ще са последствията върху работните места за следващата година? Фонда за устойчиво развитие не претендира, че ще даде краткосрочен отговор. Напротив, ще има дългосрочен отговор. Поставяме основите за инвестиции, които ще имат възвръщаемост след 2-3 години. В рамките на настоящите дейности, например по изграждане на пътища, е нормално резултатите да се видят след 3-4 години. Като ни питате колко работни места ще се създадат до година, ми ще ви кажа николко. Нула. Но доверието на инвеститорите ще доведе до още по-голям резултат, до още повече инвестиции – и така ще преодолеем въпроса за риска, който споменахте. По отношение на средствата, ще спазваме принцип. Ако 60% идват от фонда, то тогава те трябва да се инвестират в Африка, не другаде. Защото това е постановено в законодателния акт за фонда. Трябва да спазваме принципите, разписани относно географското разпределение. На въпроса за риска, господин председател. Вие питате защо 11, а не 15. Работните места, които искаме да създадем, са 18, а не 80. 18 милиона годишно. Но 18 милиона годишно е прекалено достатъчно, нали така? Предлагаме 11, защото е рисково да се инвестира в Африка и не можем да стигнем 15. Използваме покритието на гаранцията, което е 50%. Мобилизиране на средства за покриване на гаранцията вместо тези 30-35% от фонда за стратегически инвестиции. Това е така, защото рискът е по-голям. Предлагаме по-висок процент за гаранция и по-нисък процент заради атмосферата там. Мисля, че по този начин погасих опасенията ли. Заключение. Относно обслужването на едно гише. Затова сме създали тези три стълба. Не базираме всичко на един. Опитваме се да насочим всички действия, които вече бяха споменати, така че те да почиват на един и същи подход. Да не се получава съревнование между различните дейности. Относно видимостта, да кажа нещо, което не упоменах. Този план ще позволи някакси да се мобилизира европейския частен сектор. Така че всички печелят. Ще се опитаме да помогнем и на европейския частен сектор, да го накараме да отиде и да инвестира в Африка и в съседните райони. И трябва да процедираме по този начин и за в бъдеще. Така ще има устойчивост на инвестициите на частния сектор. Месье Господ... Господа, благодаря за поднесената информацията и амбициозните е, желания, но като слушат държавите членки, нека не подценяваме Африка с всички опасности, които проистичат от там. И това, което се прави е наистина важно, но парите трябва да се е, инвестират конкретно и на място. Разбира се, де една електроцентрала не може да се финансира от субсидии, но когато в една държава като Аржентина, Аржентина, когато е, хората изпаднат в крайна нужда, те престават да плащат е, електроснабдяването и водоснабдяването. Искам да кажа, нека не подценяваме е, необходимите ни финансови средства, за да се изправим пред слабостите, които трябва да овладеем. Благодаря. Това е стъпка в добра посока. Благодаря Фреза за аргументите е, в които надявам се ще убедят съвета в необо... че е необходимо да се предприемат тези стъпки. Това, което ние ще следим, ще бъде преразглеждането в средносрочен план. И така, уважаеми колеги, мисля, че можем да, изр... да се обединим около това мнение е, това, с което сме се захванали, не е лесно начинание. Господин Гайер е, Надявам се, имам вашето съгласие и ви, ми позволявате да благодаря, така че, тъй като нямаме по точка разни, утре в 9 на гласуване.